Right. Um, right. Welcome И така, добре дошли отново на следобедното ни заседание. Едно предупреждение още в самото начало – е, ще се опитам в бъдеще да започвам на време, а не с обичайните 15 минути закъснение, защото е несправедливо, когато стигнем до докладите, докладчиците е, да имат все по-малко време, просто защото сме започнали с закъснение. Така че, е, нека да започнем. Докъде стигнахме с дневния ред? Ханс Питер Мартин е тук и това ми напомня, че през юли беше взето решение от координаторите да видим дали прилагаме парламентарния правилник, който не предвижда координаторите да вземат определени позиции, защото това е прерогатив на групите и на заместник председателите. Новият парламентарен правилник гласи, че заседанието е предвидено за назначените координатори и в такъв случай останалите не участват в него. Това са новите правила, повтарям, и Ханс Петър Мартин настоя да обявя публично тази норма. Не зная дали искате да вземете отношение по нея, но така или иначе пред съвета на председателите на парламентарните комисии може нарушенията се обжалват. Благодаря. Съжалявам, обаче тук става дума за основни права на членове на парламента. Всички ние сме избрани на една и съща основа и благодаря на госпожа председателя, че постъпи така. Тази сутрин, когато нашите американски колеги бяха тук, просто нямаше смисъл да говорим за неща свързани с правилника. Така че ви благодаря, че го съобщихте официално. Междувременно в групата на на независимите използвахме правни консултации и съвсем накратко мога да ви кажа за какво става дума. До сега беше общоприето и аз като координатор на независимите а, мога да потвърдя това, а именно, че независимите членове на парламента също а, могат да бъдат координатори. А, аналогично на факта, че ние имаме представител в председателския съвет. Без независимите да забележат, компетентния генерален секретар е, също е, и беше изменен така правилника, че е, може да се тълкува по начин, по който това право не се предоставя. Аз самият съм координатор в няколко комисии и сега ми беше казано официално, че не ми е позволено да действам като координатор в качеството ми на независим депутат. И на тази основа, аз трябва да протестирам с всички възможни форми и ви съобщавам, че по наша преценка се нарушават елементарни права на членове на парламента, защото за разлика от другите членове на парламента, ние нямаме възможност да участваме в процеса на изготвяне на решения. Аз формално бях помолен да се обърна към вас, госпожо председател, да съобщите какво беше беше говорено на тази среща на координаторите, така че и независимите членове на парламента да могат да получат е, информация. Аз е, мога да ви кажа, че като слух ми беше е, казано, че вече са взети там някакви решения, така че е, Искам само да посоча, че на базата на това правно положение е, ние е, просто няма да е, можем да имаме същия достъп до процеса на вземане на решения. А има такова решение на Съда на Европейските общности от 2003, което третира подобен въпрос. така че. Е, мисля, че е, за да можем да бъдем конструктивни в е, рамките на Европейския парламент и въобще на европейските институции, не би следвало да се упражнява дискриминация спрямо определени членове на парламента, които са демократично и законно избрани. За съжаление, ако не се подобри това положение, ние ще трябва отново да сезираме съда на европейските общности и това ще бъде прецедент. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Доколкото си спомням, договорихме се да спазваме правилника. Протоколите все още не са разпратени до никого направихме бърза консултация с секретарията и се оговорихме по-бързо да се изпращат протоколите от заседанията на координаторите, но така или иначе, е, съвсем доскоро беше вакансията, повечето бяха в отпуск. Допусната е грешка. Трябвало е да е, получите необходимите подробности преди да бъдат издигнати кандидатурите, защото тогава можеше е, да е, се реагира. В момента е, сме изправени пред едно вече взето решение. За сега ще се постараем да бъдете информирани всички документи и няма никакъв проблем. Тълкуването на правилника е следното. Да се проявява стремеж да се постигне съгласие по обща позиция още на заседанието на координаторите. И по дефиниция независимите не приемат обща платформа. Така че може да се получи разнобой а, е, в тази позиция и мнението на независимите. Не зная дали някой друг от координаторите иска да вземе отношение по този въпрос. Ако не, е, със сигурност ще ви информираме изцяло. А, Разбира се, е, в хода на работата ще внесем необходимите корекции. Заповядайте съвсем накратко. Извинете още веднъж, че взимам отново думата. Искам да благодаря в конструктивен дух. Доколкото разбирам, вие ни предоставяте позиция на наблюдатели, без да можем да изразяваме позиция. Така ли да разбирам, че нямаме право да взимаме думата. Смятам, че това, което имахме предвид е, че имате възможност да изпратите представител на вашия секретариат да а, участва. Не казвам, че вие трябва да участвате като а, член, който слуша, но а, на този етап няма как да отменим решение, което е взето от координаторите вероятно е решение, което би могло да бъде преразгледано от координаторите, но не смятам, че трябва да имаме различно тълкование на този етап. Тоест, аз ще предприема това, което а, може да се направи, вземайки преди взетите решения по този въпрос. Смятам, че наистина е става въпрос за тема, която трябва да бъде преразгледана като цяло от парламента и не само от тази комисия – Предполагам, че и вие също разбирате, че това е а, въпрос, който изцяло трябва да се разгледа, а не да се а, обсъжда в отделни комисии. Става въпрос за общите правила и процедури. Не става въпрос за решение по политиката, ако мога така да се изразя. Ако а, можем на този етап да минем тогава към точка 8 от дневния ред, а именно размяна на мнение относно политическите приоритети, касащи седмия парламентарен мандат. Доколкото разбирам, на членовете е разпространен документ, подготвен от секретарията, който включва всички аспекти на темата доколкото сме запознати в рамките на този парламентарен мандат. Целта на тази размяна на мнение е както да оценим включеното в списъка, така и да определим кои са нашите приоритети. Да речем, ако искаме да подготвим наши доклади по някои от темите, то тогава бихме могли да направим предложение за това. След като извършим тази размяна на мнения, аз ще съставя писмо за конференцията на представителите на комисиите и в него ще обобщя нашите дискусии тук, за да може то да се разпространи към координаторите за консултации и обсъждания и да се провери неговата вярност. След като това писмо стигне до конференцията на председателите на комисии, тогава ще преминем към представяния на приоритетите на парламента. Тоест имаме ясна цел в тази си дейност. Смятам, че финансовите регулации са действителен приоритет на този етап и а, така бих а, отворила, а, дала думата и на вас, за да обсъдим някои от въпросите изброени тук в този документ, както и да се подготвим за обсъждането ни с министрите от шведското председателство, тъй като те също биха искали да обсъдим най-належащите проблеми и теми, включени тук. Гледам към координаторите. Господин Гаузес, бихте ли искали да започнете? Имате ли а, бележки на този етап или бихте отстъпили думата на някой друг? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Ние смятаме, че въпросите, свързани с регулирането, са изключително важни, както и проследяването на разпоредбите, изпълнението на разпоредбите на Базъл 2 и е, тези, които засягат е, рейтинговите агенции. Това е поставено в програмата за следващите месеци. Също така е важно за нашите граждани да работим много прецизно свързани, в случаите свързани с економическата криза. Нашите американски приятели ни казаха тази сутрин, че всичко трябва да подлежи на внимателен анализ, но нашите граждани са нетърпеливи и чакат отговор. Естествено, ние трябва да направим анализ преди да дадем отговор и а, това трябва да се вземе предвид а, при определенето на приоритетите. А, ние трябва да а, следваме схемата регулиране, криза, мерки, които трябва да се вземат и а, след това тези мерки да бъдат приложени и текстовете, които приемаме, да бъдат прагматични и ефективни. За какво става дума? Трябва да имаме ефективност при регулирането, а не да извършваме регулиране заради самото него. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз естествено съм съгласен с колегата Гозес. Като погледна това, което службите са ни предоставили като законодателни актове и веднага мога да кажа, че ние няма да сме в ситуация да търсим нови акценти, ни, защото ще имаме достатъчно работа. Но искам сега да използвам възможността да посоча две неща. Първо, Става дума за необходимата законодателна работа, именно защото започва новия мандат, именно защото имахме като гости нашите американски колеги тази сутрин. Позволете ми още веднъж да подчертая, че смятам, че инструментариума, с който ние работим, също така персоналните, материалните и финансовите ресурси, като индивидуални депутати, и като комисия в никакъв случай не отчитат отговорността, която ние сме поели. И ако направим едно сравнение с конгресмените в САЩ, знаем много добре къде е разликата в обезпечаването с ресурси за да може тази дейност да се изпълнява с нужната отговорност и е, Госпожо председател, в такива случаи, когато вие искате да направите нещо в тази насока, можете да разчитате винаги на нашата помощ. Необходима ни е освен това добра експертиза, не само експертиза на лобисти и на хора, които са обект на нашите законодателни актове. Второто, което искам да посоча, и моля е, да запомните това при цялата важност на необходимото законодателство, засягащо финансовите пазари, е от голямо значение ние да можем да а, е, проследим а, е, и макроекономически аспект на нашата дейност, да не го изоставяме и а, е, тук спада follow-up на Recovery Plans. А, е, ние трябва да видим какво всъщност а, е, се е получило като резултат от а, импулсите за економиката, които произведоха някои държави членки, какви са европейските инициативи, какви инициативи има в отделните държави членки и също така трябва да имаме е, предвид, че е, Лисабон 2 е, ще доведе и до една нова економическа стратегия и тук става дума за нов доклад по собствена инициатива с заглавие макроекономически теми ролята на правилата в економическата политика, не може да има никакво съмнение, че тези правила всъщност са основната дейност на тази комисия, кой иначе може да свърши тази работа. В последно време по това се работеше в рамката на Guideline Packages, но в момента аз мисля, че не можем да изоставяме въпроса как новият състав на парламента ще работи с Лисабон 2, дали това ще се прави във всички комисии или по друг начин и за това много ви моля в писмото да включите тази, това разграничение и да бъдете по по, да проявите повече гъвкавост е, на председателския съвет. Благодаря много. Мога да ви информирам, че вчера а, е, проведох среща е, с господин Алмуня и той а, ще представи един доклад, евентуално на 15 октомври, пред а, заседание на координаторите в разширен състав – мисля, че там ще получим най-актуална информация и то в максимално кратки срокове. Отбелязвам а, е, това, което вие казахте. От името на Алде, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво. plus de cet е, ordre du jour déjà très chargé, nous nous... Е, доста ни е натоварен графика. през следващите седмици и месеци, толкова повече, когато се разглеждат кандидатурите за членове на Европейската комисия, ние трябва да упражним правото си на демократичен контрол. Трябва добре да подготвим въпросите си. Това се отбелязва. Заповядайте. Gracias, като се абстрахираме от този списък с предложения и разпоредби, има и други неща, които ние трябва да разглеждаме като приоритети. Първо, мерките за финансово подпомагане. Тук трябва възможно най-бързо в монетарен диалог е, и от наша страна да погледнем в какъв обем е, е, отпуснатите средства за финансовите институции са достигнали до гражданите, т.е. те са почувствали тяхната полза. И освен това, тези големи финансови потоци, които имаме в момента, трябва да ги овладеем. След това бюджетната политика. Знаете, че през 2005 година беше преработен пакта за растеж и стабилност. Франция и Германия имаха известни трудности при спазването му. Това е една от причините за да говорим за нещо като тест. И сега става дума за това какво е направила комисията как разходите на отделните държави членки са допринесли за съживяване на вътрешния пазар. Аз мисля, че в някои държави членки просто са наливали пари без да се знае точно какво ще се прави с тях. Освен това, има още една важна тема, която е свързана с казаното тази сутрин и това беше подчертано от американска страна. Една бюджетна политика в традиционния смисъл с повишаване на данъците и ограничаване на разходите не е достатъчно за намаляване на дефицита. За това трябва да се знае от страна на комисията какво можем да направим, за да възстановим стабилността. Ние имаме независима валутна политика и още нещо – което можем да направим в комисията, да разгледаме плановете, които се разработват в момента и на 1 януари 2011 година те ще влязат в сила, ще влезе в сила Лисабон 2. Значи тук става дума за една стратегия, обхващаща периода 2011-2021 година и е, точно тук трябва да обърнем особено внимание, защото е, ключов момент трябва да бъде е, производителността и конкурентоспособността на Европейския съюз или по-скоро в Европейския съюз. Ние не трябва да изоставаме в конкуренцията и вероятно САЩ ще излязат по-бързо от кризата. Трябва да разберем защо и да направим необходимите изводи. Аз мисля, че всички сме съгласни, че макроекономическите дисбаланси са на международно равнище, между големите валути и между големите економики. Всъщност това беше една от причините за кризата. Например, става дума за а, замяна на Брайтон Луд с нова система и тази нова система ние трябва да опознаем. И това е обсъждано и в други международни органи. Ние а, трябва да обърнем също внимание на това. Моят принос към тем... Това беше моят принос към темата. И ако комисията ни а, изпрати съответните документи по а, инициатива, ние също а, ще ги подложим на проверка. Благодаря, Свен Гиго. Преди всичко ние споделяме мнението, че Базъл е част от дългия списък от задачи, които имаме както и за секретарията, трябва да се подготвят тези задачи, но те ще ни позволят да се подготвим по съответните теми и да ги обвържем с съответните доклади, които ще се подготвят. И там ще бъдат включени нашите бележки. Друго нещо, което бихме искали да видим в списъка, всъщност ако няма общо предложение от комисията за общата данъчна база. Бихме искали да видим доклад за актуалното състояние за корпоративното данъчно облагане. Ако има проблем, то той е в областта на етичното провеждане на а, облагането, данъчното, данъчното облагане в а, корпорациите и ние също се интересуваме от връзката между държавните помощи и подкрепата, която се оказва в някои страни, които също получават и структурни фондове, както и средства по антикризисни мерки. На второ място смятам, че би било добре комисията, било то чрез а, проучване или доклад по инициативата, се оценят дейностите на банките и другите финансови институции в сферата, за да видим какво е постигнато. Знаем, че има доста грешни, неправилни цифри и липсва цялостна оценка и смятаме, че това наистина би представлявало интерес. И на последно място друго нещо, което може да се свържи с директивата за капиталовите изисквания а, и нашето обсъждане с американските ни колеги. Въпросът е твърде големи ли са някои компании, за да се провалят или твърде големи, за да ги оставим, а, за да не им помогнем. Тук бих искал да кажа, че не трябва да ни се налага да подпомагаме банките, не можем да позволим те да се провалят, да претърпят провал. Това не е символичен въпрос. Това е наистина въпрос на неефикасно влагане на ресурси и тема, която много сериозно трябва да разгледаме, когато обсъждаме въпроса за капиталовите изисквания, директивата за капиталовите изисквания. Благодаря ви. Извинете, затрудних се малко в, от почерка, а, който имах тук от секретарията по документа. Благодаря ви, госпожо председател. А, моите, моята загриженост не беше в рамките на този документ. В последните години ми се струва, че дневният ни ред беше толкова а, препълнен, че не знаехме с какво по-напред да се заемем в допълнителните срещи, в извънредните срещи и наистина не е ясно каква точно инициатива трябва да бъде предприята биота в Европа или в Съединените щати. Ето защо смята, че, че трябва да внимаваме, когато преценяваме какво точно трябва да се направи сега, да нямаме нови инициативи, с които пък да блогираме вече установения дневен ред през а, текущите години. Трябва да действаме внимателно, макар и бързо, веднага, щом темите излезнат и щом са готови и докладите. Надявам се и комисията да, постигне, да постъпи по същия начин. Имаме 20 а, инициативи за съвместно решение и 11 други. Това е доста дълъг списък. Така е. Следващият в моя списък е следващия оратор. Кейс Суинбърн. Да, наистина е, е невероятно дълъг списъка, макар че съм новоизбран е, член на Европейския парламент и, и съм изпълнена с желание да работя, ми се струва, че това е малко плашещ мащаб на работата. Днес сутринта говорихме за законодателството за премиите, е, как да ограничим това стимулиране в банковия сектор. Възникват някои елементи е, в дневния ред, които са наистина много големи по мащаб, но едва ли имаме достатъчно време за да разискваме е, в подробности е, тези директиви, които имат е, толкова съществено значение и ако сгрешим, ще има тежки последствия. Също така се обръщам към хората с по-дълъг опит в парламента. Как това, което говорихме сутринта, може да бъде реализирано на практика? Как можем да постигнем глобално регулиране, така че да не се стигне до регулаторен арбитраж? Ако работим твърде припряно, можем да не постигнем целта. Благодаря. Благодаря. Господин Клинц. Благодаря, госпожо председател. Мога само да подчертая това, което беше казано от преждоговорившите. Да е, Лудо Булман посочи, че имаме доста обозрими ресурси и е, ние трябва да ги използваме там, където ефектът от тях ще бъде най-голям. И на тази основа аз мисля, че секретарията трябва да се опита да проучи с какъв вид е, доклади, мерки и законодателни предложения ние наистина през последните пет години сме имали успех. Защото не става дума само за това да работим по голям брой проекти, а да се се концентрираме единствено върху тези, които наистина са с приоритетен характер и трябва да знаем а, къде а, нашето политическо влияние ще бъде ефективно и най-голямо. И а, важно е а, да работим правилно. Що се отнася до докладите по собствена инициатива, колкото интересни да са, моето впечатление от последните пет години е, че ние а, сме изготвили много доклади по собствена инициатива, които по принцип бяха интересни интересни, обаче попадаха в чекмеджето или в кошчето. При малкото ресурси, с които разполагаме, ние трябва да избягваме тази грешда, грешка. Не трябва да пилеем ресурси за доклади, от които не се постига ефект. И трябва да се концентрираме, както казах, върху неща, които имат устойчиво политическо значение. Това а, първо. И второ, а, това беше споменато от колегата Гарсия Мадайо. Ние знаем, че повечето от държавите членки в момента е, имат дефицит в бюджета и такът такива процедури, защото техния бюджет не съответства на мастерските критерии. И е, това няма да приключи в края на тази година. Следващата година ще продължи и то е, още по-лошо. И за това смятам, че въпроса е, за мастерските критерии и е, пакта за е, растеж дали ни харесва или не, отново ще се превърнат в актуална тема. Ние трябва превентивно да имаме изработена ясна позиция как трябва да работим в тази сфера. Защото ако следваме нещата, а не действаме превентивно, ако има конкретни решения на съвета на министрите или решения или предложения, ние просто трябва да ги изпреварваме, а не да вървим след тях. Някой друг би ли иска да се изкаже? Това е края на списъка за сега. Благодаря ви много за приноса в дискусията. Давам думата на следващия оратор. Бих искала също да се спра на няколко точки, след като разгледах този доста дълъг списък. Наистина, това е много сериозно натоварване като работа и не би трябвало да го удължаваме допълнително, но все пак има две точки, с които трябва да а, също да се за, заемем. На първо място това са заключенията от кризата. Полуките от кризата. Много от страните членки имаха нужда от помощ от Европейския съюз. А, Унгария беше една от тях, последвана от Естония и Румъния. Мисля, че би било истински важно да определим причините, за тези обтегнати а, ситуации. Вероятно има и вътрешни причини и смятам, че би си струвало да разгледаме начина по който Европейския съюз подпомогна тези ситуации, този процес и дали методите, които бяха използвани, са последователни и ефективни. Това, което имам предвид е, че страните членки извън еврозоната издадоха държавни ценни книжа, които не бяха а, одобрени от Централната банка, докато в случая на Швеция и Дания тези а, държавни ценни а, книжа се приемат от Европейската Централна банка, което е нещо като дискриминация между страните, които не са част от еврозоната. И в светлината на економическата криза давам, ставаме свидетели на подобна разлика между различните страни членки. Това наистина заслужава известен анализ. И така, дългият списък също включва теми, свързани с с а, данъчни злоупотреби, а знаем от един доклад на комисията, че 39,3% от приходите от данъци в Европейския съюз изчезват и това а, повдига съмнения за данъчни измами. Ето защо смятам, че има необходимост от анализ за да можем да докладваме на нашите граждани какво сме направили по този повод по време на нашия мандат. Благодаря ви. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Някой се беше записал? Господин Клинц? Да, заповядайте. Благодаря. Ще мина на немски. Искам да се спра на това, което каза преждеговорившата колега от ГУЕ. Ние смятаме, че Латвия, Унгария и Румъния са получили известни средства по член 119 от договора за европейските общности и социалните последици, които се чувстват от това, са ясни и за това искаме да помолим това предложение в него да се всъщност да се включи инициативен доклад до комисията. иначе основните моменти, които са свързани с причините за кризата и овладяването и ние подкрепяме. И това беше посочено от преждеговорившите и аз мисля, че по наша представа това са и основните акценти тук. Uh, Благодаря. Госпожа, господин Сислонет, да, разбира се, едно кратко пояснение, ако е възможно. По макроекономическите въпроси се предвижда доклад за еврозоната, но не виждам да фигурира годишния доклад на Европейската централна банка. Не виждам доклад по годишния доклад на Европейската централна банка. Липсва не. Така и не можахме да се отървем от това, казва председателя. Имаме ограничен брой доклади по собствена инициатива и затова понякога ги обединяваме. Но въпросът си стои, разбира се. Заповядайте. Един въпрос. Какво означава това доклада на Европейската централна банка да бъде част от доклад по собствена инициатива? Какво искахте да кажете? Председателят, имаме годишния доклад за еврозоната. Дали тук се включва и доклада на Европейската Централна банка? Питам секретарията и чакам пояснение от тях. Да, след като ги получих, автоматично се предполага, че такъв доклад ще бъде изготвен. Въпросът е, че не можем да имаме повече от 5 доклада, които вървят успоредно. Но така или иначе, това е рутинен доклад, също както доклада за конкуренцията, за Европейската централна банка. Да, колегата е прав, е отговорът на това, което казва председателят. Годишният доклад за еврозоната е доклад за економическото развитие на страните в еврозоната, докато годишният доклад на Европейската централна банка обхваща политиката на институцията. Смятам, че те не могат да бъдат смесвани в един и същ доклад. Или най-малкото трябва да се провери дали продължават да стоят темите за Европейската Централна банка и конкуренцията в нашия списък. Председателя, трябва да се изясни въпроса. Мисля, че това е просто пропуск, а не премахване на тези теми. Извинявам се. Заповядайте, заместник председателя. Искам още веднъж да се спра на този въпрос когато става дума за еврозоната и за Лисабонската стратегия, възниква въпроса дали ние бихме могли да избегнем нашия доклад да се разглежда като доклад по собствена инициатива, защото ние имаме възможност а, да а, внесем този доклад като нормален, като обикновен доклад. И аз мисля, че може да има след това съобщение на комисията и а, нашата а, комисия да се произнесе по тази тема, без а, това да бъде в рамките на доклад по собствена инициатива. Да, разбрахме, но до сега това не сме успели да го направим. Ще проверя какво допълнително можем да извършим, но мисля, че поне е временно може да се съгласим, че заедно с съобщението на комисията и доклада от тях можем да комбинираме тази дейност, но има някои неща, които наистина трудно можем да комбинираме, както подчерта колегата, доклада на Европейската Централна банка няма как да бъде съчетан. Ще разпространим актуализирания списък с това, което смятаме, че сме постигнали като съгласие. Господин Педър. Благодаря ви, госпожо председател. Доколкото разбрах, Естония е поискала европейска помощ, за да облегчи економическата ситуация. Това не е вярно. Предишният министр на финансите на Естония също не би предприял такова нещо. Ние бяхме натрупали доста резерви, за да можем да се подготвим при такива ситуации и да се справим по време на а, кризата. Отбелязваме тази корекция. Ако искате накратко а, думата като отговор, казва председателя. Да. Две бележки съвсем накратко. Първо, докладите по собствена инициатива от досегашния опит ни показва, че могат да бъдат ефективни, ако в тях ясно се призовава за конкретни решения на Европейската комисия. Ако се договорим, че такава ще бъде тяхната насоченост, то тогава а, не бива да поставим под съмнение тяхната ефективност. И второ, когато говорим за публичните финанси, напълно споделяме изразената загриженост по този въпрос от а, други оратори. На заседанието на координаторите решихме, че този въпрос също ще бъде включен в доклада за състоянието на еврозоната – това е един от ключовите въпроси, на които трябва да се спрем. Но това вече беше обсъдено от координаторите. Благодаря. Благодаря, господин Столожан. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. По отношение на микроекономическите въпроси и доклада на еврозоната, бих казал, че всички държави, присъединили се към Европейския съюз през 2004 и 2007, са поели ангажимент да вземат всички необходими мерки, за да приемат еврото. И мисля, че има доклад за еврозоната и той би трябвало да се спре не само на състоянието на тези подготвящи се страни за приемане на еврото, но и на други въпроси. И така, последният списък, последният от списъка, с който приключваме, е нашия следващ оратор. Да. Колегите тук подчертаха необходимостта да обърнем внимание на макроекономическите въпроси. Разбира се, но финансовото регулиране само по себе си не е достатъчно. Ето защо, когато определяме стратегията Лисабон 2, макроекономическата политика трябва да бъде ясно определена. По Лисабон едно не беше достатъчно голямо внимание обърнато на макроекономическата политика. Днес се сблъскваме с проблем в нашата бюджетна и парична политика. Редица държави членки се нуждаят от допълнително пространство за маневриране в тяхната парична политика, ако искат да вложат значителни средства в планове за възстановяване и е, да отговорят на изискванията е, и целите, които постави групата на 20-те. Мисля, че едно разискване по този е, въпрос би било много уместно. Някой каза, че темата е глупава, че няма нужда да се обсъжда. Така и стана и после изпаднахме в рецесия. една твърде ограничителна политика може да спъне растежа, а растежа намалява данъчните постъпления, оттам пък расте бюджетния дефицит. Така че една политика на растеж не бива да бъде твърде ограничително е, третирана. На второ място, е, все във връзка с паричната политика – Европейската централна банка заяви, че предприятите мерки доведоха до по-голямо предлагане на парична маса и мисля, че трябва едно разискване по мисията на Европейската Централна банка. Защото ако имаме амбициозни планове за възстановяване, то тогава финансирането на публичния дълг не е само по себе си достатъчна мярка. Някои държави следват американския пример и е, така се увеличава държавния дълг. Трябва да е, видим каква е мисията на Европейската централна банка по отношение на финансирането на публичния дълг. Благодаря. Така приключваме. Благодаря, така приключваме е, изказванията. Съгласна съм, че трябва да разгледаме предложенията, да разгледаме сценария, в който големи организации с значение за системата като цяло са в изключително затруднено положение в предсмъртна фаза. Мисля, че тук са недоизяснени редица въпроси и ще трябва да се поработи по тях. Зная, че така или иначе тази работа вече е започнала и надзорните органи имат задължението да ги проверяват. Мисля, че би било интересно да изразим своето становище по а, тази доста мъглява зона. Също така, политиката за постигане на стабилност е много актуална. Политиката за защита на конкуренцията не винаги е достатъчна сама по себе си. Една политика за осигуряване на а, стабилност за недопускане на разрастването на кризата е една много интересна тема, която си заслужава да се проучи. Какво трябва да включва една политика за осигуряване на стабилност? Например, когато имаме враждебни придобивания и сливания а, в финансовия сектор – е, мисля, е, че се стига до последствия, които имат отношение не само към е, политиката в областта на конкуренцията. Към казаното от другите оратори искам да добавя, че очакваме една комисия, ръководена от Волф Клинц, да разгледа проблема, който беше поставен тук, но като имаме предвид колко натоварена е законодателната ни дейност, е, една специализирана комисия би била много полезна да ни даде конкретни предложения. Ще видим обаче какъв ще бъде нейния мандат. Затова в бъдещата работа, моля не забравяйте, че тук в комисията не бива да дублираме работата на други парламентарни комисии. Аз съм убедена, че ще работим в тясно сътрудничество. Как можем да сме сигурни, че гласът ни ще бъде чут? Ограничен е броят на докладите по собствена инициатива, по които можем да работим всеки определен момент. Но има парламентарни въпроси, устни питания, е, има и други възможности за разисквания в пленарна зала, е, които са по-видими за обществеността и на тях се отговаря по-бързо. Там можем да изразим своето мнение и можем да използваме тези допълнителни канали, вместо само да чакаме да дойде реда на съответния доклад по собствена инициатива. За Европейската Централна банка искам да кажа, че ние поддържаме е, диалог е, с председателя Жан-Клод Трише на 28 септември. Ще имаме среща за размяна на мнения по текущите предизвикателства. Мисля, че можем да приключим а, с разискванията по този въпрос. Ще разпространим а, документа. Благодаря на всички изказали се и почти съвсем на време. Преминаваме към а, първа размяна на а, становища по директивата относно управителите на фондове за альтернативни инвестиции. Нека да чуем господин Гозес за какво става дума. Той ще ни въведе в темата. Благодаря. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Вчера бях посочен за докладчик, което означава, че днес нямам окончателно становище. но все пак това е една колективна работа и е, около докладчика има някои колеги от НП, които се интересуват от е, тази тема и е, това за да можем още в първата фаза да намерим общо становище по една толкова сложна тема. Темата е сложна. Точно за това и нашите американски колеги поясниха тази сутрин. Защо? Защото хедж фондовете преживяха тази криза и някои от изказалите се тази сутрин посочиха, че това не е причина да се ядосваме за тях. От друга страна обаче хедж играят отрицателна роля, защото те инвестират в предприятия с цел бърза печалба, без да се грижат за устойчивото развитие на предприятието. И нашата е, телевизия, нашата преса винаги посочва резултатите от е, тази дейност, без е, да посочват всички аспекти, които са необходими, за да можем да вникнем в дълбочина. Дискутират се различни точки, различни моменти. Първо, ние се ограничаваме върху това, което е предложила комисията и тук става дума за това, че тези хора трябва да бъдат сертифицирани, трябва да имат съответна правоспособност и тук вече се мисли за издаване на европейски паспорт, който след три години, както предлага комисията, да даде възможност за пазарна реализация на неевропейски продукти. Друг е въпроса дали има достатъчна прозрачност за използване на тези фондове. Това са някои от въпросите, които ние дискутираме и които трябва да подложим на проучване. Аз проявявам готовност готовност да разговарям с всеки, който има мнение по тази тема. И тогава вече не само лобистите ще имат мнение, това ще бъде мнение на Европейския парламент. Това ще бъде мнение, което е резултат от дейността на членовете на парламента. Тази сутрин, например, аз по собствено желание приех кмета на Лондон и той е, ни посети с е, някои други е, представители на Лондон. Аз също съм кмет, но моя град е много по-малък и си мислех, че моята община в Нормандия и Лондон със сигурност няма да преследват намерението да сключат партньорство. Бързо обаче установих, че кмета на Лондон е много мил човек, говори много добре френски. Освен това, установих, че той искаше да говори за за значението на финансовата индустрия в Лондон, е, а не за партньорство между градовете. И на тази основа водихме диалог. Колегите, е, които бяха по време на миналия мандат, е, знаят какво е направено в тази насока. Аз ми в миналото написах два доклада. Ставаше дума за платежните услуги, за рейтинговите агенции и тези доклади бяха приети с почти, почти пълно единодушие. И тогава ние можехме, можахме да постигнем решение още на първо четене. И е, сега е, не е необходимо да планираме мандат за 100 години. Ние трябва да започнем един мандат е, с бързи действия, а за това са ни необходими прагматични решения. Естествено, аз ще работя с докладчиците в сянка от различните парламентарни групи и мисля, че това са много важни предварителни дейности, които са свързани с тази техническа тема. Благодаря, господин Бълман. Благодаря на колегата докладчик за неговото така доста духовито навлизане в една много сериозна тема. Аз знам, че економическия свят е движен от най-различни интереси и в края на този ден едва ли ще можем да ги променим. Аз пледирам само за това нашите знания, нашия капацитет, нашата компетентност е, и нашата интелигентност, с която е, ние предлагаме добри регулаторни инструменти, да запазят силата си в бъдеще, е, защото всички ние имаме интерес от регулиране. Благодаря на всички онези от стария парламент, от предишния мандат, които действаха в тази насока, най-вече на докладчик Расмусън в тази комисия, но и на господин Лене, че днес като законодател законодателен орган, орган, ние сме на дневен ред и то по тази тема, и а, това а, е а, много добро доказателство за думите на колегата, че а, един доклад по собствена инициатива може да отключи законодателен процес, когато принудим институциите към това. И това е добър пример за успеха на тази комисия, така трябва да разбирате моите думи. И а, в моята парламентарна група също имаше критики. Това предложение, което дойде малко преди предизборната кампания, а, именно не фондовете като такива, а, управителите на фондове да станат предмет на регулиране, ние веднага тогава проявихме интерес към две неща. Първо, Искаме е, да е, отстраним бедата от економическата система на Европа. Искаме да изясним ролята на хедж фандовете и на private equity и искаме да ги е, обезпечим с правила. И в най-добрия смисъл на думата това е едно модерно економическо регулиране. И второ, ние естествено имаме интерес да създадем необходимата регулаторна рамка, така че продуктите, които се предлагат в Европа, наистина да са с висок стандарт, с високо качество. Това са всъщност мащабите, по които ние се измерваме. Разбира се, искаме да зададем и някои критични въпроси. Дали ливарич ефекта, дали краткосрочния ефект, всички тези неща, които са свързани с тези альтернативни фондове, са достатъчно изяснени от комисията. Тук има необходимост от прецизиране, от допълване, така че да не се получават нови празноти. Е, например, трябва да си зададем въпроса дали ние, ако работим с недобра регулация, няма да да се стигне до конкуренция между европейски фондове и фондове на трети държави. Т.е. ние трябва да попитаме в всички финансови, економически сектори дали няма банки, които са подложени, ще бъдат подложени на по стриктно регулиране, отколкото хедж фондовете. Всичко това трябва да бъде разгледано от економически аспект и това ще бъде мащаба, с който ще измерваме нашата дискусия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 ние ще работим а, за създаване на нови регулативи, това, което предложи комисията. Естествено, аз а, съм открит а, за това, когато еко, економическите среди или потребителските съюзи ни кажат, внимавайте, тук може да има опасни последици. Ние сме открити за емпирични данни и искаме в диалог и с тази комисия да стигнем до едно добро решение. Um, Благодаря ви. Следващият в моя списък е Стива. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Наистина е много важно да а, проведем тази дискусия и когато виждах как се движи часовника си, мислех, че има опасност да не стигнем до, тази, до това обсъждане. не Смятам, че беше много важно да бъде представен а, този документ от докладчика. Важно е да идентифицираме и а, да реагираме на слабите точки, така че да реагираме правилно а, и да не допуснем пропуски. Ако не направим ако не подготвим този процес правилно и, имам, и допуснем пропуски, това би могло да бъде фатално. В Шотландия, която представлявам, имахме много сериозна закриженост, когато говорихме за а, фондовете за частни инвестиции и хедж фондовете. И тази директива всъщност обхваща и други а, фондове, и се надявам да не се продължи излишно дълго дискусията, за да можем да действаме на време. Мога да дам примери за компании, които наистина биха били под а, обхвата на тази а, директива, но всъщност нямат нищо общо с финансовата а, криза. Действително, трябва да вземем това предвид, трябва правилно да постъпим и ако не е друго, то днес нека поне да и съвсем накратко да а, разпишем графика, с който ще се заемем, тъй като времето напредва и колегата от либералите каза, че а, това е важно за бъдещето и наистина смятам, че трябва а, да а, внимателно да обсъдим, без да прибързваме, но също а, а, да, да действаме бързо. Радвам се на вашата дискусия с кмета на Лондон и се надявам да имаме много такива за в бъдеще. Благодаря ви. Следват още два оратори. Благодаря. Госпожо председател, Още в самото начало искам да заявя, че ще бъда докладчик в сянка от името на, зел... на зелените и ще работя заедно с господин Гаузес. Много се радваме, че Европейския съюз най-сетне реши да обърне внимание на а, спекулативните фондове, на фондовете за хеджиране. А, макар и тук темата да е малко по-различна – е, хедж фондовете е, са остро критикувани в последно време, тъй като те излагат финансовата ни система на системен риск. Още от края на 90-те години се наблюдава тази тенденция, но за съжаление законодателите до сега не направиха нищо. Чакахме да затънем в кризата, за да се сетим да направим нещо. Тази сутрин стана дума за това дали са виновници за кризата фондовете за хеджиране или не. Така или иначе, те са инструменти, които се използват за заобикаляне на европейските или на международните правила. Ето защо банките ги използват като вратичка за заобикаляне на изискванията нормативната уредба. А сега трябва да възприемем една политика, която да ни гарантира ефикасен регулаторен надзор, за да не се допусне черна дупка в нашите финанси. Макар и да не са основни е, в финансовата криза, фондовете за е, хеджиране не можем да не признаем, че бяха използвани за заобикаляне на правилата. Този важен момент не бива да се забравя. Темата за хедж фондовете става още по-актуална поради обстоятелството, че Фондовете за хеджиране са сред най-рисковите инструменти. Нека да погледнем нормата им на печалба и това мисля, че е достатъчен аргумент. Изпадаме в един парадокс. Най-рисковия елемент от финансовата система е предмет на най-слабо регулиране. Ако направим едно сравнение е, е с реалната економика, не толкова с финансовия сектор, като правило, нормативната а, уредба е най-строга по отношение на най-рисковите елементи. Тук положението е различно. Сектора на финансовите услуги трябва да бъде съобразен с изискванията и за останалите сектори. Има и още един парадокс. Говорим за една рискова дейност, която частните стопански субекти не се изисква да провизират а, срещу финансови загуби. Кой понася а, загубата? В крайна сметка това е дънакоплатеца И а, се засяга економическата ефективност. Един а, частен гражданин, физическо лице е длъжен а, да сключи застраховка гражданска отговорност, да, да застрахова недвижимото си имущество, а в същото време подобна застраховка не се изисква от големите фондове, които оперират с огромни средства. Това засяга и тяхната платежоспособност – има и други теми, по които групата на зелените има конкретни предложения. Например, принципът регулирането на фондове за хеджиране да се отнася не само до най-големите фондове, а до всички. Да се отнася не само до управителите им, но и до фондовете като такива. Мисля, че всичко това трябва да се обсъди по-конкретно в бъдещата ни работа. Не бива да разглеждаме а, нещата само в черно и бяло. Един прави своето предложение и след това а, го отбранява срещу а, противоположното мнение на всички други. Поради а, спекулациите от фондовете за хеджиране, на суровинния пазар пострадаха безброй много търговски дружества. Следва да защитим не само интересите на дънакоплатците, но и на стотици хиляди малки и средни предприятия, които просто не могат да надмогнат на лобистката мощ на големите. Благодаря, Волф Клин, е следващия оратор and I am speaking as also the shadow rapporteur for the European Conservative Reforms Group. And I look Благодаря ви, госпожо председател. Също така ще говоря и от името на а, докладчиците в Сянка. като някой, който представлява а, гражданите на Лондон, наистина имам сериозен интерес към това предложение и и наистина смятаме, че а, това ще има сериозни последствия към, по отношение на финансовите услуги в Лондон, както и на, насякъде по а, света. 80% от а, фондовете за частни инвестиции са а, базирани в Лондон, както и 60% от а, хедж фондовете. Ето защо съм тук а, да представя да представлявам една а, част от света, за която това е наистина а, важно. Много неща научихме по време на финансовата криза и знам, че е истински важно, че а, да не допускаме каквито и да било пропуски, а, що се отнася до тази регулация. В тази връзка приветствам факта, че комисията а, признава, че хедж фондовете не са фондовете не са предизвикали финансовата криза тук заедно говорим за хедж фондовете, заедно с фондовете за частни инвестиции и фондовете за висо... по-високо рискови инвестиции. Те оперират по различен начин. Понякога хедж фондовете спекулират положително и отрицателно, имат краткосрочни реакции, за разлика пък от фондовете с дялово участие и за частни инвестиции, които наистина имат по-дългосрочна перспектива. Важно е а, това, което решим, да не е в ущърб на, да речем, на всички пенсионни фондове в Европа. По принцип може да се каже, че има така една приятелско съперничество между Лондон и а, другите а, финансови центрове, като Франкфурт и Париж. Важното е да се възползваме от тази приятелска конкуренция и съперничество, за да поставим а, добри правила. Телер, Шанхай и Швейцария също чакат да видят какво ще реши Европа по, по повод тези правила. Ето защо трябва допълнително да внимаваме. Трябва също да вземем предвид как това се отразява на гражданите в Европа. Каквото и, каквито и да са първоначалните ни мнения и а, представа за финансовия сектор и за хедж фондовете, а, трябва да имаме предвид това, което ще се случи с гражданите, с техните домове. Винаги трябва да разгледаме точно това въздействие върху европейския гражданин. И честно казано съм загрижен за някои от възможните последствия върху пенсионните фондове в Европейския съюз. Някой от те някои от тях а, наистина зависят от фондове които а, директивата ще касае. някои от а, тези, които представлявам, от а, моят, а, моите избиратели, а, работиха в фирми, които а, могат да бъдат, а, на които би могла да се отрази негативно тази а, директива. Затова нека наистина да мислим и за дните, за които гражданите мислят, а, когато ще се пенсионират. Те все пак могат да инвестират само в европейс... базирани в Европа фондове. Ето защо трябва да мислим внимателно за това реструктуриране в Европа. Мисля си в случай за почтенските услуги и партньорствата, които са необходими с фондовете, за да се осъществи успешно това реструктуриране. Нека помогнем на тези фондове да изпълнят своята полезна социална функция. Ето защо приветствам коментарите, които чухме до момента. Смятам, че ще работим много добре заедно. Естествено, това е което ние правим като политици, но трябва да се вземем наистина с някои от последиците, които биха могли да бъдат негативни и да имаме едно предложение, което не е просто добро за нас като политици, но и за гражданите на Европа и в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Не е чудно, че комисията толкова бързо е представила предложение альтернативните инвестиционни фондове да бъдат регулирани от менеджери, от управители. И аз самият съм от Франкфурт, не съм от Лондон. И е, във всички случаи бих могъл да имам интерес е, е, сделките от Лондон да се преместят при нас, но съм абсолютно съгласен с е, колегата, че е, опасността, която идва от Лондон, трябва да се остане в Лондон, да не идва във Франкфурт или поне да отиде в Швейцария. И се радвам много, че нашия колега от британските консерватори е, показва, че е част от Европейския съюз и иска да остане част от Европейския съюз. Не винаги това се показва ясно от тях. Така че че това го отразявам сега с определено задоволство. Първо искам да посоча, че за разлика от някои, които тук с воодушевление се изказаха, че сме получили това предложение, аз така разглеждам нещата по-диференцирано, защото първо ми се струва, че ние трябва да се опитваме, да се опитаме с една директива или регламент да регулираме фондове, които са абсолютно различни. Това се опитваме да направим. И те са различни както по отношение на тяхната обезпеченост, така и по тяхната същност. Значи трябва да се прави разлика между хедж фондове и между частни инвестиционни фондове. И самите хедж фондове помежду си не могат да се сравняват на 100%. Така че е, този подход на комисията по е, мотото с един удар, два заека, това в случая е проблем. Ние трябва да се опитаме мисля, че значи всъщност ние не можем а, всички регулации да ги включим в една и съща тема а, и а, ако така то трябва да диференцираме нещата, също така и времето, което е предвидено. Аз приемам, че този срок до началото на декември, когато ще бъде съвета на министрите, е много амбициозен. Така че, първо, искам да кажа, че пред нас е предложение, което е крайно противоречиво и ние трябва да се опитаме по време на нашите дискусии, нашата работа да изгладим тези противоречия. Втората точка, това са кръг от лица, които трябва да бъдат защитени от този правен акт. И може би тези лица като че ли не се нуждаят толкова от защита. Значи става дума за институционални инвеститори, а не за господин Мюлер и неговите малки малки спестявания. И тези големи инвеститори, знаете или поне би трябвало да знаят, с какво си имат работа. Що се отнася до отделните категории, аз трябва да посоча следното. Частните инвестиционни фондове, които в моята страна заедно с хедж фондовете са наричани скакалци, безогледни печалбари и така нататък, статистически погледнато, е, дават следния резултат наред с е, многото грешки. Винаги си има черни овци. Е, в крайна сметка, какво се оказва, че те са създали и спасили и запазили повече работни места, отколкото да са унищожили. Така че те макроекономически са дали много важен принос и за това искам да ви предупредя, когато подхождате към тази проблематика с хипотезата, че срещу нас са гангстери, които трябва да оковем в тежки окови, това е погрешния подход. Е, това не означава, че ние не трябва да създадем и въведем правила. Е, нямам нищо против това, но наистина трябва да правим нещата с мярка и се опасявам, че тук трябва да внимаваме основно е, по отношение на решенията спрямо трети държави. Тоест да не прекъсваме ненужно притока на капитали към Европа защото това означава да си бием автогол. Що се отнася до въпроса сега, аз няма да се спирам на отделните точки, защото няма време. Депозитарните банки, там трябва да се изчака предложението на комисията. Те ще дойде след известен брой седмици, но тук решението към което се стремим, не трябва да бъде такова, че да обслужа повече комисията. Сега от 100 милиона или 500 милиона, мисля, че трябва да дискутираме и по това дали в такава форма е добре да се работи или пък можем да кажем, че нямаме никакви граници. Това са неща, които са предмет на дискусия, но на мен не ми е, е много ясно как е, новата директива ще се впише в е, системата на досегашните правни актове в тази насока. Те бяха изброени. Трябва да внимаваме защото света и без това е достатъчно комплексен. С всяка регулация, с всеки регламент той става още по-комплексен. И ако ние сега се опитваме един хетерогерен сектор като альтернативните инвестиционни фондове да ги включим в една директива, то тогава ще развием степен на комплексност такава, която ще направи почти невъзможна ежедневната ни работа. И то точно това трябва да предотвратим възникването на повече бюрокрация и много разходи с малък ефект. Последната точка. Много добре разбирам желанието на комисията, че ни е необходима повече прозрачност и за това ни е необходима повече информация. Обаче трябва да внимаваме чрез регулацията на част от тези фондове, например фондовете за участие, да не създадем неравновесие, дисбаланс. По принцип тези фондове не са нотирани на борсата и ако от тях изисквам информация и в степен на детайлност е, което, което се отразява върху конкуренцията, с това вече се изкривява тази конкуренция. Е, и за това аз мисля, че ние трябва да внимаваме е, от една страна нали, постигаме нещо положително по отношение на информацията, на участниците и така нататък, но от друга страна пък да не се стигне до изкривяване на конкуренцията. Искам с това да кажа, че разбирам а, желанието на комисията. Не съм против него, но мисля, че а, трябва много а, работа да свършим, много труд да вложим, а, така че накрая, като теглим чертата, да имаме един продукт, който да бъде в полза на всички нас и разбира се, абстрахирайки се от разходите, бюрократичните пречки и така нататък. Аз искам да кажа, че и с либералите, с Жан Пол много често сме работили заедно в тази насока и то добре, но все пак предупреждавам ви. Um, много ви благодаря. Иска ли а, е, още някой да се запише? За сега имам госпожа Лулинг, Свинбърн, госпожа Дати, госпожа Форд, господин Епинг и аз. Също така ще искам да дам думата и на Европейската комисия и накрая а, е, докладчика. При... Затваряме ли списъка? Да, благодаря. Астрид, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Нашия докладчик господин а, Гозе се изрази изключително сполучливо, може би а, неволно, че а, трудна и противоречива темата. От опит зная, че той ще се справи дори а, с най-тежката тема, а, имайки предвид неговите способности в тази област. А, такава способност се изисква от всеки докладчик, който е, работи по толкова деликатна тема. Ако мога да премина сега към по-техническите аспекти, трябва да кажа, че преди всичко ще трябва да изчистим принципите, иначе ще се стигне до хаос и разпокъсаност в нормотворчеството. Фондовете за хеджиране – за разлика от мнението на Николцина, не са виновни за финансовата криза. Следователно, те не бива да понесат наказание. Европейската комисия взе решение да е, се създаде законодателна рамка за тях, е, тъй като е, ги преценява като източник на системен риск. Не поради някакво ужасяващо поведение от тяхна страна в миналото – това трябва да е съвсем ясно. На второ място, трябва да проявим последователност нашия подход. Възможно е, дори е вероятно, фондовете да си имат собствени е, правила за своята дейност. И нашите нови правила следва да бъдат последователни и да съответстват на вече действащите, особено по отношение на а, директивата за предприятията за колективни инвестиции в прехвърлими ценни книжа и някои други нормативни актове. Не бива да отиваме твърде далеч в конкретизацията, иначе ще създадем една пречка за финансовите а, пазари, ще ги разпокъсаме и ще се загуби възможността да се вижда картината като цяло. През лятната вакансия проучвах предложението на комисията. Някой казва, че то е проблематично, е, излишно усложнено, вътрешно противоречиво и ще са необходими многобройни предложения за изменения – за да може на практика да се реализира нормата. Следва да останем верни на няколко основополагащи принципа, които до сега са ни гарантирали успех в изграждането на единния пазар на финансови услуги. Малко съм изненадана, меко казано, да прочета, че някои държави предлагат фондовете, които работят на тяхна територия, да се подчиняват само на националните им правила. А европейските правила да се прилагат само за трансграничните дейности. Нека да сме съвсем наясно по този въпрос. Това ще означава предизвестена смърт на единния пазар и на европейската интеграция, ако щете. Също така, следва категорично да отхвърлим всякакво предложение в тази посока. Иначе а, няма да сме си свършили работата. И нещо по-конкретно, което все пак има по-общи последствия, е въпросът как работим с трети страни. Призовавам всички да търсим балансирано решение, като имаме предвид и досегашната ни практика. Европа не е крепост, нито пък е разграден двор. Третите страни следва да имат достъп до европейските пазари, в това отношение съм напълно съгласна с господин Клинц. Трябва да има равнопоставеност на всички стопански акти. При положение, че има адекватен надзор. И тук трябва да намерим един разумен компромис. Ето, това са някои принципни въпроси, които исках да поставя на вашето внимание, такива каквито ги виждам аз мога да се съглася с голяма част от казаното от господин Клинц, затова не бих повтаряла неговите думи. Особено това, което той каза за времето. Нека времето а, ни покаже истината – Иначе много са измененията, които се налагат е, в предложението, преди то да се превърне в един строен нормативен документ, който може да се реализира на практика. Ще работим в тясно сътрудничество с докладчика да постигнем тази цел. Благодаря. Сега Кейс Уимбърн. Благодаря ви. Както казаха и моите колеги, много по-ясно, отколкото и аз, дори бих могла бих се спряла на една точка, свързана с процеса и процедурите. Доколкото разбирам, обхватните и дълбочинни директиви има процес за тях, който включва оценка на въздействието. Като нов член на Европейския парламент успях да се опитах да намеря такава оценка на въздействието на тази директива, не успях да намеря а, такъв, не можах да намеря документ, който да описва финансовите, възможните финансови последствия от такава директива, какви ще бъдат а, също последствията за пенсионните фондове или за а, приходите от данъци в страните членки. А, всъщност проблема, който искам да представя, всъщност е, че вероятно е твърде сложно да се направи такава оценка на въздействието и вероятно ние гледаме по един допълнително осложнен начин на тази директива. Дали бихме могли да а, се заемем със свой собствен анализ на въздействието от тази, от тази директива, в случай, че комисията не е провела такъв? Благодаря ви. Това действително е въпрос, на който би могла да а, отговори комисията по-късно. следващия оратор дали е готов? Благодаря, госпожо председател. Мисля, че бележките, които бяха направени тук, е, могат да бъдат прияти от нас с пълно съгласие. Колегите, без значение дали са от групата на зелените или на либералите, казаха доста смислени неща. Мисля, че финансовата криза е нещо, което се отразява върху реалната економика. Господин Клинс е, посочи това експлицитно и аз е, смятам, че ние можем да приемем, че до сега нямаше достатъчно регулаторни инструменти и това беше една от причините за кризата. Организацията и практиките за тези альтернативни инвестиционни фондове трябва да бъдат прозрачни. Сега, хедж фондовете беше казано не носят пълна отговорност за кризата, обаче трябва да се избягват рисковете от тези фондове по време на криза, ако искаме да създадем по-прозрачна рамка. И по този начин ще може можем да избегнем и тази разпокъсаност, която беше а, е, спомената току-що. И а, е, не е необходимо да уреждаме само определени аспекти, определени сектори и фондове, а трябва да имаме един общ поглед върху финансовата система, защото само по този начин а, е, ще бъде възможно да избягваме кризи от а, такава величина. И а, проекта за директива съдържа и а, текстове, отнасящи се до фондове от трети страни, страни, които след 3 години е, могат да получат е, европейски паспорт, фондове от трети държави. Това са фондове, които е, не се подчиняват само на национални правила. Мисля, че предвид международните дадености трябва да се създадат необходимите регулативи, за да се избегнат данъчните обежища и е напълно възможно и в Европейския съюз да има шакови продукти, така че ние ще имаме имаме същите трудности, както в борбата срещу данъчните обежища при е, проекта за тази директива е много важен и още един аспект, а именно обективната оценка на активите е, без значение е, на е, този, който управлява фонда. До сега мисля, че това не е правено и това понятие е, надежна оценка на активите е, трябва да бъде предмет на нашата работа. Това е моят желание. Сега Вики Форд. Благодаря, госпожо председател. Силно съм обезпокоена от а, това колко голямо объркване проличава в разговора по приложното поле. Какво означава фонд за хеджиране, какво означава частен инвестиционен фонд и така нататък. Мисля, че трябва да отделим достатъчно време, за да разберем, разберем какви са потенциалните последици от това объркване. Ето един пример. Кембриджкия университет е в моя избирателен район. Може би сте го посещавали или сте учили в него. Има много високотехнологични, биотехнологични е, фирми, е, които работят не само с Кеймбриджския университет, но и средица други университети в Европа, за да постигнем така необходимите за бъдещето на европейската економика иновации. Голяма част от тях зависят от частни инвестиционни фондове, за да получат онзи необходим първоначален рисков капитал, който им е необходим. И когато а, тук в един кратък ред напишем, че частните инвестиционните а, е, фондове трябва да разкриват много по-голяма по, обме, а, е, по обем и конкретно с информация, отколкото една банка, ние слагаме край на а, е, тази възможност. И тогава, кои излизат напред? Китай, Тайван и други части на света. Не бива а, да компрометираме бъдещият економически растеж на Европа. Не всяка инвестиция на фонд за хеджиране е рискова. Има, примерно, фонд, който инвестира само и единствено в британски, германски и холандски държавни ценни книжа. И това според определението, което е дадено е, в проекто документа, е фонд за хеджиране, който трябва да бъде регулиран много строго. Трябва да направим една подробна оценка на въздействието, за да сме наясно за какво говорим. Благодаря. Сега господин Епинг. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Обеден съм, че със сигурност Съществуват много въпроси във връзка с този проект за директива, но при всички текстове на европейски правни актове е така. Трябва да се намери баланс между законодателните документи и економическия сектор. От друга страна, трябва да се вземе предвид и свободното движение на капитали. Аз съм работил 5 години при комисар Болкенштайн в Генерална дирекция пазари и е, Предвид това обстоятелство, аз прочетох текста и ми направи впечатление, че тук става дума за директива, която е насочена срещу природата, срещу естеството на пазара. Не мисля, че е, всички, които желаят свободен пазар, са щастливи. От друга страна, е, това е, е специален нормативен акт за хедж фондовете, който в последния момент беше изменен. В последния момент беше решено от него да се направи някакъв лекс генералис генерален закон, който да покрива въобще всички фондове за рисков капитал. Мисля, че с това се прекалява. Може да се нарече и overacting Путин и м- комисията е опреквана непрекъснато, че е реагирала твърде късно, че реагира твърде късно и може би за това сега е поступила по този начин. Погледнете сега каква е структурата на директивата. Е, там има поне 7 или 8 места, където може да се прочете, че комисията ще вземе а, всеобхватни мерки, имплементинг, че се говори и за системата за управление на риска, става дума и за еквивалент за съответствие, което означава, че тук вече навлизаме в комитологията. И Европейския парламент, какво той просто трябва да така потичва отзад и Знаете, че в процедурата по комитология никога не се знае какво ще стане накрая. Имахме разговор с представители на САЩ и ние трябва съвсем ясно да съгласуваме нашето законодателство с американското, защото иначе няма как да обхванем рисковия капитал. И естествено, ние ако искаме да изследваме рисков капитал, трябва да отидем в Америка. Америка. Комисията ни е дала информация и ако няма а, някакво съгласуване с а, САЩ, това е голяма грешка. Не е необходимо да сте а, економист, специалист, за да прецените какъв ще бъде ефекта в крайна сметка, ако няма съгласуваност с САЩ. Ние ще се превърнем а, в един старчески дом а, по отношение на економиката тук в Европа. И а, знаете, а, че е много важно важно в случая съгласуването с САЩ и за това комисията трябва да направи това. Е, комисар Макриви е, предложи лекс специалис, а не лекс генералис, е, каквото ни се предлага тук. Благодаря. Um, Благодаря ви. Аз ще огранича а, моите коментари в а, няколко кратки точки преди да дам думата на представителя на комисията и на докладчика, за да отговорят на направените до момента бележки. При покриването на това предложение с други директиви е нещо, което ме притеснява. Беше споменато това и от господин Клинц. В доклада Размусен и мисля, че съм единствения а, оцелял, ако мога така да се израза, а, докладчик в сянка от този доклад. В него също ставаше въпрос за а, това препокриване и а, обхвата на риска. И този риск всъщност задава въпроса кой е инвеститора. Дали става въпрос за частен инвеститор или а, за а, професионален инвеститор. Смятам, че това трябва да бъде извършено на функционално основание. Защото от гледна точка на професионалните инвестиции бихме подходили към продукта. Ако обаче не искаме да задушим иновациите и разбира се, че ние не бихме искали да направим подобно нещо в професионалните продукти, то тогава трябва да се е основем на функционалната, а, функционалния происход на а, продуктите и не виждам как иначе биха проработили на нещата. От моя гледна точка а, бих искала като инвеститор да знам кой ще загуби в крайна сметка при поемането на риска. Ето защо също ме интересува въздействието и това как ще се отрази директивата на а, пенсиите, на пенсионните фондове. Да, разбира се, трябва да има и по-рискови проекти, но при нормата на възвръщаемост те биха могли да бъдат оправдани в някаква степен. Стига, разбира се, да не излагат на риск а, пенсионните фондове, тъй като това би причинило проблеми в друга област. Също така съм съгласна с подхода а, в отношенията с трети страни и до депозитарните банки, само че трябва да си зададем въпроса а, дали говорим за регламент, който е подобен на нашия дали бихме могли да бъдем отворени само а, към инвестиции от а, Русия и Китай, а не към други амбиции за инвестиции. И смятам, че тези въпроси са в сърцевината на а, същността, както и а, развитието на фондовете за хиджиране в Африка. Това са моите разсъждения по отношение на тази а, политика. Бяха зададени въпроси за графикът, който ще приемем, но това е нещо, което трябва, разбира се, да обсъдим с докладчика. Не знам дали вече има готовност а, като график, но ако искаме да направим а, обсъждане на 9 ноември на един проект от доклад, то тогава трябва до 20 октомври да е готов проекто доклада, за да позволим, а, за да отделим време за превод. Предполагам, че това е най-ранната дата, с която може да се ангажираме. Що се отнася до процеса, автоматично приемаме, че разбира се, ще се постараем на първо четене да предоставим нашите коментари и предложения за промени преди да проведем триалога и пленарно а, заседание. И между нас ще се разберем и ще обсъдим въпросите. Смятам, че няма как да съкратим времето, което ни е необходимо за обсъждане по тази тема. Ако от съвета са готови със своята позиция преди коледа, това би било чудесно. За нас би било много трудно да се вместим в тази в този график, тъй като ние сме демократичен орган и нашите обсъждания са публични и нашите документи се превеждат. Ето защо няма как да съкратим графика за нещо толкова важно и то да изчезне с затворни врати твърде бързо и да изключим неосновано много от а, членовете от диалога. Виждам, че много хора клатят глава и това са действително а, членовете на Европейския парламент от предишния мандат, които разбират а, какво имам предвид. А, съжалявам, че напредваме с времето сега. А, за това бих помолила представителите на комисията да бъдат колкото може по-кратки в изказването си, отговаряйки на някой от направените коментари и след това ще се върнем да приключим с докладчика. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще отговоря, както ме помолихте. Само няколко думи аз съм възхитен от атмосферата, в която протича тази първоначална размяна на мнения. Макар и те да са най-общи, възхитен съм и от целите, които се поставят. От амбициозния ви график. Е, Разбирам, че той не е окончателен и все пак мисля, че ако взаимодействаме добре, е, резултатите няма да закъснеят. От името на Европейската комисия искам да кажа, че ние сме а, е, напълно готови конструктивно да работим в сътрудничество по този файл – това а, подчертахте вие, госпожо председател, както и докладчика. Не се а, съмнявайте в нашата подкрепа. Това заяви и съветът преди няколко седмици, когато се обсъждаха за пръв път а, проблемите по същество. Пак казвам, нашият подход е конструктивен, отворен и сме готови да. А, посредничим, когато това е необходимо между двата законодателни органа. Сега по същество. Повечето цели бяха засегнати е, в изказванията до тук и мисля, че финансовата стабилност, е, недопускането на системни рискове, е, измерението във връзка с вътрешния пазар са все цели, които си поставя законодателното предложение на Европейската комисия. И разбира се, не на последно място, защита на потребителите, защита на инвеститорите. Тук се внася един нов елемент, но той е съзнателен политически избор на Европейската комисия и ние много бихме искали да го запазим в текста. Разбираме, че всяко предложение на Европейската комисия подлежи на усъвършенстване. Именно за това сме тук – да работим съвместно с парламентарната комисия, така че в края на процеса да имаме едно зряло, съразмерно, адекватно предложение, което е съизмеримо е, с проблема, който трябва да решим. Готови сме да работим съвместно. И е, един по-политически момент. Предложението в никакъв случай не се стреми да отдаде предпочитание на един финансов център или продукт в ущърп на друг. В никакъв случай а, не се стремим по какъвто и да е начин да ограничим когото и да било. Искаме е, повишена прозрачност на финансовите пазари. Ние също вярваме в нея. Това беше подчертано от мнозина тук. Една по-прозрачна регулаторна рамка в крайна сметка е от полза за всички. Ние искаме да възстановим доверието на инвеститорите. Това е в интерес на всички – финансовия сектор, бюджетите, потребителите, е, реалната економика, инвеститорите и така нататък. В този дух сме готови да работим съвместно. Благодаря и сега докладчика. Госпожо председател, няма да преминавам през вече засегнатите теми. Наистина има много поправки, 800, 900. А, по отношение на графика. По повод на опит, опита ни от предишния мандат, знаете, че аз бих предпочела да се предвижваме по-бързо, но наистина е важно да обсъдим а, щателно въпросите и смятам, че това, което вие предложихте е подходящо така че да имаме гласуване до края на тази година или в началото на 2010. Това би било трудно, Особено ако искаме да постигнем съгласие още на първо четене, това означава, че парламента трябва да си е свърши добре работата, да разбира своята позиция и а, преговорите могат да бъдат проведени с комисията. Понякога тези преговори продължават по-дълго с съвета отколкото а, тези, които се провеждат между различните групи в парламента. Когато започнем да обсъждаме на ниво представители на гражданите, по-бързо се постига съгласие, отколкото когато се обсъжда на ниво представители на държави в рамките на моята собствена група за консултации. Е, гарантирам, че ще свършим добре тази работа, но като цяло съм съгласен с това, което предлагате за първо четене, но, но няма как машината да се движи по-бързо, отколкото може да се движи. А, е, така че нека да определим график, който а, е, е обоснован и да оставим достатъчно време за а, обсъждане с комисията и с съвета за да можем да се справим по най-бързия възможен начин. Благодаря ви много за тези, които а, чакат тази дата. 6 октомври ще бъде следващата размяна на мнения. И сега бих искала да поканя министрите от шведското председателство и благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Um, okay, if people could take their seat. Много ви моля да заемете местата си, да запазим тишина. Благодаря на всички. Сега продължаваме с точка 9 от дневния ред. Размяна на становища с шведските министри. Първо ще чуем Андес Борг, в момента председателства е Кофин. Той идва от неформално заседание на Екофин току-що и след това Матю Дел, министър на местното самоуправление и финансовите пазари – след като чух, чуем техните изказвания, депутатите ще имат възможност за въпроси и изказвания, както знаете, това е обичайната ни практика. Много ми е приятно да приветствам с добре дошли представителите на шведското председателство. Давам думата първо на министър Борг. Много ви благодаря. За нас е чест да бъдем днес тук, за да представим програмата на шведското председателство и да чуем становищата на парламентарната комисия по економическите въпроси. С удоволствие ще отговорим на евентуални ваши въпроси. Швеция пое председателството в момент на големи предизвикателства. Финансовата криза, съчетана с необходимостта да се работи по по-дългосрочни е, проблеми на Европа. По економическата и финансовата криза и растящата безработица е, не може да не се каже, че това е едно от най-големите предизвикателства. Друго предизвикателство е изменението на климата. Там ни е необходима и ясна европейска позиция преди срещата на върха в Копенхаген – Съвършено ясно е, че е, трябва да се преборим е, с предизвикателствата и в реалната економика. Определили сме пет основни приоритета, погледното общо е, политически, по-добър надзор на финансовите пазари, възстановяване на публичните финанси, предизвикателствата на пазара на труда, Лисабонския процес след 2010 година – и преговорите, които водим в момента. Сега накратко по пете е, момента. Първият, както казах, е надзора. Беше постигнато споразумение между всички е, държави членки, че част от проблема, който доведе до е, финансовата криза, е липсата на регулаторна структура, липсата на предпазливост. Банките стават трансгранични институции, а националните институции, международните финансови институции работят по по-различни правила. Ето защо ни е необходим един общ европейски подход. Това очевидно означава работа по макроекономическите проблеми. Според мен на юнското заседание на ЕКОФИН и на среща на върха, после бяха взети много добри решения. Европейската комисия пое ангажимент до 23 септември да предложи необходимите мерки. Обеден съм, че и с Европейския парламент можем да работим съвместно по този въпрос, за да постигнем решаващ напредък през есента. Част от финансовата инфраструктура е засилването на капиталовите изисквания за банките, така че да се намали процикличната им ориентираност. Много конструктивна дискусия проведохме по а, възнагражденията, а, които се плащат на най-високопоставените банкови служители. Това също е част от а, сегашния проблем. И ако ще трябва да извлечем поука тази а, култура а, на алчност за все по-големи премии а, трябва да бъде прекратена като имаме преди толкова повече проблемите с растящата безработица, проблема с необходимостта от по-ясни и облегчени стратегии за излизане от пазара, мисля, че днес имаме една силна обща европейска позиция е, в навечерието на срещите в Лондон и Питсбърг. Няколко думи сега за публичните финанси. Съгласно прогнозата, която получихме от Европейската комисия, средно дефицита ще бъде 7% от БВП през 2010 година. Ето защо е много е, вероятно следващата прогноза да бъде актуализирана и се надявам актуализацията да е във вярна посока. За сега това е само надежда, но би трябвало да не се допуска по-нататъчно влушаване на публичните финанси. От по-дългосрочна гледна точка, публичните финанси в Европа не са в розово положение. Населението застарява, в редица страни здравеопазването и неговото финансиране, пенсионните системи не работят по устойчив начин не допринасят за устойчивостта на публичните финанси. Устойчивостта е дългосрочен въпрос. Необходима ни е стратегия за излизане от същото положение. Много се радвам, че на неформалната заседание на ЕКОФИН в началото на октомври ще започнат да се обсъждат тези въпроси. Съвсем ясно е, че економическата политика най-общо погледнало, то трябва да се стреми към растеж и разширяване в краткосрочен план. Обемът на продукцията ни далеч не е такъв, какъвто би могъл да бъде в Европа. Ето защо ни трябва политика за разширяване. Но ако искаме гъвкавост, в средносрочен план трябва да повишим степента на, дове, на доверие. Е, пакта за е, стабилност и растеж може да ни даде тази възможност е, да нормализираме нещата през есента ще получим доклад от Европейската комисия по този въпрос. Искаме да видим каква е рамката, какви са инициативите за стратегията за излизане от това състояние. Една дългосрочна устойчивост е неизменната цел, която си поставя съвета Екофин за есения период. Надежността на дългосрочната ни рамка за фискалната политика е изключително важна, ако нашите краткосрочни действия трябва да будят доверие и да вдъхват уважение. Третият ни приоритет е пазарът на труда. В момента има много проблеми в редица европейски економики – е, намалява заетостта, расте безработицата, което означава, че трябва да е, започнем да работим и в посока на пазара на труда. Председателството а, е, има своята политика и по отношение на заетостта, и по отношение на безработицата. Първата отбранителна линия е да не се допусне свиване на търсенето. Но втората и третата отбранителна линии трябва да бъдат насочени към гъвкавостта на пазара на труда, активната политика в тази сфера, разширяването на достъпа до пазара на труда и други мерки, които ще засилят гъвкавостта и отвореността на пазара на труда. Това ще бъдат основните теми, които ще обсъждаме. Лисабонската стратегия е тема, по която работим съвместно с следващото испанско председателство. Съвсем ясни са принципите, чрез които можем да подобрим дългосрочния растеж в Европа. Практическата реализация също може да се ускори. Мисля, че в заключенията на съвета от декември тази година могат да се отразят съответните решения. Очевидно, въпросът за измененията на климата е особено актуален. Вчера от Кралската академия на науките получих един доклад, в който се посочва, че положението може да се влуши още повече, ако не бъдат предприяти драстични мерки. Необходими са категорични заключения на ЕКОФИН по економическите и финансовите измерения по време на заседанието на 20 октомври. Измененията на климата, финансирането, данъчното облагане в енергетиката ще бъдат обсъждани от ЕКОФИН и в преговорите преди среща на върха в Копенхаген. Както вече казах, работим в много тясно сътрудничество в ЕКОФИН, за да определим каква ще е ролята на Европа в процеса в рамките на Г-20. Постигнали сме определен напредък в много насоки. Финансовата инфраструктура, премиите, финансирането от Международния валутен фонд. Има ясна европейска позиция, която има голямо значение за работата ни в групата на 20-те. Това означава, че е, се е, подготвяме и за среща на държавните и правителствени ръководители в Питсбърг. Борбата срещу данъчните измами е, чрез електронното фактуриране на ДДС и през 2010 ще продължи работата. Проекто бюджета за 2010 беше прият през юли, но ние сме готови конструктивно да водим диалог с парламента, за да се постигне удовлетворително споразумение през ноември на Екофин за бюджета. В края на изказването си искам да наблегна колко важно е сътрудничеството между Европейския парламент и председателството – Очакваме е, срещата на тройката е, с Европейския парламент през декември по всички тези важни въпроси. Още веднъж искам да ви благодаря за предоставената възможност и сега искам да дам думата на моя колега. Yes, please continue. Thank you very much, Madam Chair, and uh, thank you. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, колеги от ЕКОФИН, комисията. А, бих искал да ви представя малко по-подробна картина на приоритетите на шведското председателство по отношение на регулирането на институциите от финансовия пазар. Също така бих искал да споделя с вас, че шведското председателство а, смята да бъде един слушащ и а, съдействащ партньор на Европейския парламент, така че да предотвратим възможността подобни кризи да се озовем в подобни кризи в бъдеще. И бих искал да започнем тази работа с, днес вас, с вас днес. Имаме много сериозни интереси в тази област в продължение на години заедно с съвета и с комисията искаме да подсигурим необходимото качество на правните инициативи и бързото им приемане. Скоро разбрах, че това често се случва в, на първо а, четене, което е чудесно. Важна наша задача е да се справим с регулаторните а, слабости, които се разкриха посредством кризата в финансовите пазари. регулацията на финансовите пазари ще бъде един от основните ни приоритети. Започваме с темата за надзора. Всички сме съгласни, че има необходимост да се реформира настоящата система, за да се предотвратят бъдещи кризи и да се изгради а, доверие от страна на потребителите в системата. Срещата през юни на съвета а, направи напредък по този въпрос и чакаме и следващите предложения на комисията. Щом бъдат подадени предложението от страна на комисията, ще започнем веднага. А, обсъжданият в случая става въпрос за 23 септември. Също така, предвиждаме доста амбициозна а, програма от срещи през следващите месеци. Екофин а, би трябвало да докладва през октомври за направения напредък. Уверен съм, че Европейският парламент и съвета ще работят заедно по един градивен а, начин, така че да се доведе до бързо до приемане на тези а, правни предложения, без, разбира се, да има какъвто и да било компромис с качеството на тяхното съдържание и наистина а, гледам напред а, към а, нашето близко сътрудничество в тази водеща а, политика и регулаторни мерки. Смятам, че кризата ясно ни показа, че правилата, които ползваме в момента, имат, а, меко казано, някои слабости. Смятам, че все пак обаче Европейският съюз е на предна линия, но има и а, световен консенсус по необходимостта да се подобри системата. Ясни правила, изисквания към банките, към институциите, финансовите институции и техните продукти, които в момента не подлежат на регулация. Знаят, че сте обсъждали фондовете са хеджирани преди срещата си с нас и съм сигурен, че е, ще имате въпроси по този повод, които са добре дошли. Също така ще се занимаваме и с е, премиите, както спомена и господин е, Борг преди малко. Бих искал да се спра по-подробно на някои от тези предложения по които ще работим заедно по време на есента. На първо място, важните предложения, свързани с промяната на регулаторната система за банките и най-вече директивата за капиталовите изисквания, предложението от юри на комисията въвежда правила, които изискват от банките да имат стабилна и съпосочна политика на заплащане и премии. Същото се отнася и за дейностите им по търгуване на акции и комплексните сложни а, финансови продукти. Промените в правилата за финансовите институции трябва да вземат предвид динамичното развитие, които да позволят на банките да реагират подходящо на тези условия. Тук, разбира се, също разчитаме на конструктивно взаимодействие с вас. На второ място директивата за управители на фондове за альтернативни инвестиции. Това е един от приоритетите, определен а, по време на срещата на Г20 да разширим а, надзора на всички, над всички финансови институции, които а, създават системен риск. Важно е обаче да а, имаме балансирано и точно решение по отношение на управителите на фондове за хеджиране и други фондове за альтернативни инвестиции. И в заключение, според шведското председателство е изключително важно да а, имаме балансиран подход да предпазим потребителите, но и да подобрим интеграцията на финансовия пазар, като а, запазим добрата конкуренция и финансовата стабилност. Единствено по този начин можем да постигнем добре функционираща регулация на финансовия пазар, който да предпазва потребителите. И накрая, госпожо председател, бих искал отново да кажа, че а, с удоволствие гледам напред към взаимодействието си с вас и вашата комисия за работата ни по а, реформата на регулацията на финансовите пазари и трябва да работим също така бързо за налагането на тези стабилни рамки. Благодаря ви за вниманието. Um, thank you very much. Um, now, on behalf of the EPP group, um, I think it is. Uh, Много благодаря сега от името на НП. Гарсия или вие? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр. Имах възможност да говоря с двамата преди началото на лятото и е, тогава ние говорихме за целите на шведското председателство. Радвам се, че ви виждам тук сега. Преди да дойдете в тази комисия. Днес преди обяд имахме едно заседание с представители на Американския сенат и говорихме за причините и въздействията на кризата, възможностите за нейното преодоляване. И говорихме също и за приоритетите на нашата комисия за настоящия мандат. Най-важният приоритет, естествено, е ние да подкрепяме шведското председателство, което в момента е поело своите функции. И тази сутрин бяха посочени нашите задачи. Що се отнася до валутната политика, Европейската централна банка трябва да вземе обичайни обичайни извънредни мерки за подобряване на ликвидността. За нас е особено важно доколко тези мерки, свързани с ликвидността, могат да доведат до там банките да отпускат повече кредити на фирмите и на частните лица. Това е важно за да се види какъв ще бъде ефекта, защото в крайна сметка става дума за средство на дънакоплатеца. Освен това трябва да се вземат извънредни мерки за укрепване на ликвидността като, например, изкупуване на активи, също и проучване на възможностите за излизане от кризата. Финансовият министр посочи, че пакта за стабилност е много важен. Ние подкрепяме този пакт. Опитът показва, че е, той се спазва в е, добри времена, а в лоши времена е много ясно, че бива нарушаван. През 2005 е, година бяха наказани някои, санкционирани някои от малките страни, но когато големи държави нарушиха пакта, тогава комисията даде амнистия и флексибилизира факта. Сега, пакта сега установяваме, че пакта е съвсем отменен. Един американски сенатор каза тази сутрин, че не е възможно публичните дългове на Америка да се решават с нормалните бюджетни инструменти, като например данъци и е, ограничаване на разходите. Аз искам да попитам дали шведското председателство смята да запази пакта за стабилност или по-скоро е склонно е, да. Е, извърши по-ускорена флексибилизация, както през 2005 година. Е, защото е, в противен случай е, всички принципи на валутния съюз ще бъдат изхвърлени зад борда. И аз искам да попитам как може да се подобри средата за действие. Трябва да се проучи как държавите членки са се възползвали от тази гъвкавост. Имам предвид увеличаване на държавните разходи. Не всички направиха това, но някои го направиха, за да могат след това дългосрочно да развиват економиката енергетиката, но не всички страни направиха това по един и същи начин. И сега стигаме до програмата за економическо възстановяване и плана за саниране на публичните финанси от държавите членки ние ще изискваме да продължават да полагат усилия да спазват изисквания по отношение на бюджетния дефицит. Освен това, още една важна тема трябва да дискутираме, темата свързана с Лисабон. Аз мисля, че вие в случая наистина ще хванете бика за рогата. Доклада на КОК също ни показа, че резултатите са лоши. Е, искахме да създадем процедура за координация, обаче тя е, до момента е недостатъчна. Смятате ли да я подобрите? Ще вземете ли конкретни мерки? Ще предвидите ли санкции, ако е, изискванията не се спазват? И второ, предвид, това, това е един по-общ философски въпрос. Смятате ли, че времето след Лисабонската стратегия трябва да бъде 10 години или смятате, че предизвикателствата, през които сме изправени, конкуренция, промени в климата и така нататък, трябва да разширим тази рамка и тя да обхваща период по-дълъг от 10 години. Искам още веднъж да ви благодаря. Искам да благодаря на двамата министри, че дойдоха при нас. Мисля, че нашето сътрудничество ще продължи да бъде тясно и ви благодаря. Благодаря, господин Булман, от името на социалисти и демократите. Благодаря, госпожо председател, и от нас сърдечно добре дошли на двамата представители на председателството. Ние също се радваме на доброто сътрудничество. Ние искаме основно в три области да окажем подкрепа, обаче да поставим и изисквания от гледна точка на а, Европейския парламент и от гледна точка на законодателен орган, защото Европейския парламент има е, много голям интерес от една економическа политика, която да ни изведе от кризата. Тази комисия се е, занимава е, много активно с законодателство, което урежда финансовите пазари. Тази сутрин дискутирахме, че е много важно да имаме добри нормативни актове, да знаем какво правим, да имаме по-добри регулативи, не по-бързи регулативи. И искаме да подчертаем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 обстоятелството, че трябва да въвеждаме добри регулативи, не трябва да ни лишава от смелост да въвеждаме нови норми и правила. Необходима ни е нова игра, нови правила за тази игра и моля, не оставяйте впечатлението, че се преследват само отделни интереси. Ние искаме да създадем една добра нова рамка за финансовия сектор в цяла Европа и и е, смятаме, че Европа трябва да има една е, финансова марка, която да е, е образец. Второ, кризата в реалната економика на пазара на труда. Да се учим от скандинавските страни означава да се учим как в трудни времена с повишаване на квалификацията може да се създаде нов шанс за хората. Защо да не превърнем тази е, инициатива в европейска, така че да очертаем добри перспективи пред хората в бъдеще. Що се отнася до Лисабонската стратегия, вие

поставихте много важни импулси, когато беше прията Лисабонската стратегия, след това в Гьотеборг тя беше усъвършенствана и ние само можем да ви подкрепим в тази ваша творческа роля, да заемете водещо място и заедно с Испанското председателство, както формулира колегата Гарсия Магалю, да има повече координация в економическата политика, а не неща нещата да остават на хартия. Това, което може да научим от настоящата криза. Знаем колко е трудно да се постигне това, защото Европа не говори с един глас на международната сцена и за това ние като социалисти, като социал-демократи можем само да ви окоръжим и в борбата с промените в климата и в други сектори Европа да бъде по-единна, да действа по-единно. Това е нашия шанс и имате нашата пълна подкрепа. Благодаря сега Софи Интвелт. И после ще дам думата на председателството. Имаме още 10 записани оратора, но ще се опитам а, така в а, все пак а, разумни обеми да ви подавам а, въпросите. Благодаря, София Индвелт. Благодаря на председателството за представянето на вашата позиция и подход, защото Посланието иначе звучи доста тревожно. Почти мимоходом вие споменахте прогнозата на Европейската комисия, че ще има дефицит 7%. Ако съм ви чула правилно, никой не припадна, а според мен трябваше, защото тук говорим за дълг. Така стигам до първия си въпрос пакта за стабилност и растеж. През последната година, половина-две, много говорихме и продължаваме да говорим за регулиране на финансовите пазари, за а, дисциплиниране на частните субекти. Добре, ами в публичния сектор как стоят нещата? Не е тайна, че още преди а, финансовата криза много страни от еврозоната абсолютно пренебрегнаха а, пакта за а, стабилност и растеж най-вече е една страна, която не искам да посоча по име, но тя много добре знае коя е. Много важно е да има инструменти, които да укрепят позицията на пакта за стабилност и растеж. Това е солидарност и между поколенията, и между страните. Вторият ми въпрос се отнася до държавните помощи. На всевъзможни сектори се раздават щедри е, държавни е, помощи. Винаги съм изразявала скептичност по този въпрос. И непрекъснато ни се говореше, че тук става дума за зелено възстановяване. Ние навлизаме в 21 век по един нов начин. Е, ние имаме велики проекти за бъдещето. Добре, но доколкото виждам, повечето пари отидоха да а, спасят автомобилостроенето и финансовия сектор. Искам да зная дали шведското председателство ще а, предприеме стъпки за оценка на това до каква степен държавните помощи доведоха до тази зелена революция или революция в иновациите, за която преди се говореше. И последният ми въпрос Вашия колега спомена, че вероятно ще се стигне до споразумения за възнагражденията и премиите. Чудесно! И все пак, позволете ми да проявя известен цинизъм. Това не е ли само напудряне на горчивия хап? Толкова много са погрешните стимули. И ми се струва, че тук имаме поредния погрешен стимул и а, възможност за проява на популизъм от страна на политиците. Направени са многобройни предложения за регулиране и надзор. Някои от тях не са много убедителни. Някои от депутатите дори отбелязаха, че трябва да се постигнат политически резултати. Холандският министр на финансите заяви, че вместо да се коригират системите за надзор, в съответствие с мащабите на финансовите институции и банките, той предпочита банките да намалят мащабите си. Това според него е по-добре, отколкото да има европейски надзор. Как гледате на този въпрос? Ако европейските държави членки – не са достатъчно смели, решително, радикално да действат в този критичен а, момент, то тогава за какво чакаме? Не сеем ли а, семената на една нова криза? Благодаря. Благодаря, а сега а, давам думата на а, министра да отговори на всички тези въпроси. Ще се опитам накратко да отговоря на тези а, доста а, дълбочини въпроси. Що се отнася до мерите за, за, що се отнася до мерките за подкрепа, мисля, че е важно да подчертаем, че сме в нови територии в тази област и е важно да комбинираме монетарната политика, както за да създадем достатъчно широка политика, така и да имаме рамка, която позволява стабилност на финансовите институции. Доколко тези мерки са ефективни или не, смятам, че поне може да се съгласим, че ситуацията през януари февруари беше доста по-проблематична. Много економисти отвориха въпроса за това дали няма да видим много сериозни развития, подобни на депресия. Сега вече имаме малко по-положителни развития, особено в банковия сектор. Разпределението на дълговете между банките спада на нивото, което виждахме преди кризата. И смятам, че ако оценяваме ситуацията, вероятно би трябвало да изчакаме няколко години или може би десетилетия. Но е ясно, че както централните банки, така и правителствата бяха доста бързи в а, въвеждането на политики, които поне да предотвратят а, влушаване на ситуацията. Що се отнася до важния въпрос, а, свързан с пакта за стабилност и растеж, смятам, че работим а, по него. Той действително предоставя нужното ниво на гъвкавост, но имахме и проблемни ситуации – Имаме пропуски в а, крайните а, цифри на много страни, пада заетостта, трябва да се активизира търсенето и а, паричната политика направи това, което може да направи. И това е една типична ситуация, в която економистите биха а, препоръчали фискалната политика да поеме част от отговорността, свързана с, с повишаване на търсенето. А, имаме планове за възстановяване от много европейски страни, а, са посочни с тези на комисията, но смятам, че трябва да разширим тази перспектива и да а, се обърнем и към въпроса за потенциалния растеж. Що се отнася до трудовия пазар, а, възможността ни да произвеждаме в бъдеще може би ще бъде отслабена. В много от страните не знаем дали автомобилната индустрия и други сектори ще имат същия капацитет, който са имали и преди. Трябва също така да се заемем и с много структурни въпроси, тези свързани с финансовия пазар, как да го стабилизираме, повишаване на търсенето също така, за да стабилизираме економиката, както и дългосрочните въпроси, свързани с растежа на економиката и увеличаването на заетостта. Не трябва да се повтаря ситуацията, в която спа, а, се повиши а, безработицата и след това остана на същите нива трябва финансовия пазар да бъде по-гъвкав в бъдеще. Що се отнася до въпроса а, от господин Бодман, смятам, че да, нужни са ни добри регулации в Европа и очевидно има риск, когато а, става въпрос за такава остра криза, а, за а, каквато говорихме. Но също има и риск в това да се движим твърде бавно. Различни са проблемите в различните страни и е много много е трудно да се изправим пред тях и да кажем, ето това е първото, което видяхме след депресията. И мисля, че едва ли ще е нужно да намерим по-трудни, по-стрикни правила за финансовите пазари. Не е нужно да се връщаме през 60 60-те и 70-те, когато имахме много неефикасно разпределение на капиталите в повечето от економиките ни. Но трябва да се получим от уроците на кризата и а, да видим кой е най-ефективният път напред. Това а, ще чуем и в докладите и смятам, че ще постигнем съгласие. Също така беше повдигнат въпроса и за единният а, общ глас. Разбира се, идеята е да намерим общата позиция, както стана въпрос и на срещата на Г20, за да а, имаме ефективност и на решенията, които ще предложим на срещата на върха в Копенхаген. Трябва да осъществим процес, който включваме всички страни членки. Не ни е нужен един глас, точка, но ще ни е един глас, който действително представлява всички а, страни членки и е плод на един а, съдържателен и конструктивен процес. Много важни въпроси бяха повдигнати след това. Почертано беше, че дефицитите, които виждаме в Европа, що се отнася до а, общия брутен продукт а, и разликата от прогнозата на комисията, а, това не е само европейски проблем. Очакват се дефицити а, от 7-8% дори след кризата, макар да се възстановяваме в цялата а, област на. А, членките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, а, говорим за нива от 25%, а, и проблемът се влушава от този шок на, на заетостта, за заетостта и увеличаващата се безработица, за който споменахме. И това е свързано с продължението на Лисабонската стратегия. Да, нужна ни е фискална дисциплина, но също така ни е необходима политика, която а, да се противопостави в спад, на спадането на търсенето, което наблюдаваме. Според мен наистина ни трябва много по-строга и ам, последователна политика, за да можем да изградим а, увереност в а, нашите действия в економически план. Това наистина е, е, опира до национална политика. Също така знам, че в а, а, Холандия има много а, сериозни а, постижения в това а, отношение. В Швеция също а, работим добре. А, имаме общата рамка в а, пакта за стабилност и растеж. А, но и трябва да бъде осъществена тя на местно ниво в различните страни членки, което е въпрос на национална политика. Трябва да работим в близко сътрудничество с комисията. Имаме рамка, разработена от тяхна страна, която ще представим в Гьотеборг по-късно тази есен и разбира се ще се опитаме да постигнем напредък по този въпрос. Що се отнася до важният въпрос за държавните помощи и а, зеленото възстановяване, ние а, наистина бяхме много внимателни по отношение на тези държавни а, а, помощи. Ние не вярваме, че държавната помощ е най-ефективният а, начин по отношение на частните компании, но все пак трябва да си спомним, че една част от проблема през есента беше финансовата криза и как да се справим с нея по един систематичен подход. Важно е да имаме а, тази равнопоставеност а, и а, на правилата но в същото време ни трябва систематично и бързо действие. Ако Deutsche Bank дойде в Швеция и каже ще предоставим заеми на Ериксън и на Волво, това би било част от решението. Ето защо трябва да имаме предвид, че има системни въпроси, които са доста сложни и а, трябва държавните помощи да се прилагат по един гъвкав начин, но това не е а, просто а, така едно общо заявление. А, а що се отнася до коментара ви, че просто напудряме въпроса за възнагражденията и премиите, смятам, че ако награждаваме хората за това, че поемат а, твърде големи рискове, те ще продължат да ги поемат. И ако поемат тези рискове по един асиметричен начин, ще се окажем а, в състояние, в което трябва а, от, да поемем а, неуспехите на тези рискове. Не смятам, че трябва да се връщаме към една стара гледна точка на много силно ре, регулиран пазар, но все пак трябва да са строги а, тези регулации. Видяхме какво се случи в Азия, в Русия, в а, дотком ерата и наистина трябва да направим каквото можем, за да оградим нашата финансова система, така че тя да може да се справи с следващата криза. Благодаря ви много. Сега а, ще дам думата на а, пет а, оратори. Извинявайте, а, първо отговори от а, другия представител на шведското председателство? Да, наистина ние говорихме за конструктивна намеса. Колегата ми даде повечето от отговорите, бих искала само да допълня. Масираното вливане на средства от централните банки, а, у нас и от националният орган, който управлява дълга, беше много печелившо така че процесът беше е, извършен в съответствие е, с принципите на предпазливостта. Много полезна се оказа тази мярка и мисля, че можем да се гордеем с начина е, по който седем държави е, членки е, приложиха тази мярка. Най-малкото мога да говоря за е, Швеция, за която съм сигурна. А за премиите и възнагражденията. Трябват ни пределно ясни правила по отношение на надзора и комплексните санкции за всички банки, които нарушават правилата. Ето това е целта, която си поставяме на европейско равнище и на равнището на групата на 20-те. Благодаря. Извинявайте, че ви прекъснах, казва председателя. Просто исках да дам възможност на всеки да вземе думата. Ще дам думата на 6 оратори, преди да ви дам възможност отново да отговорите. Така ще може, колкото се може повече депутати да се включат в дискусията. И така Кей Суинбърн. Ще се опитам доста ясен въпрос да задам. С а, тази директива за а, управлението на фондове за альтернативни инвестиции, която казахте, че е приоритет. А, дали успяхте да съберете данни, къде в финансовия пазар има системен ри, а, риски или потенциал за такъв? Доколкото разбирам, а, вие може би няма да имате готовност да споделите с нас, но а, вероятно вече работите по някои сериозни промени на текста на тази директива. Ако е така, кога ще има възможност да видим тези промени? Следващият оратор е Филип. Благодаря само няколко думи. Преди всичко искам да поздравя председателството по въпроса за надзора. Много високо ценим вашия подход за постигане на ефикасен надзор, който да бъде прилаган с необходимите санкции. Прави сте по отношение на пазара. Съгласен съм, че всеки субект – следва да спазва правилата, а не те да се прилагат избирателно. Според европейските зелени, предложенията като че ли водят до един координиран подход на отделните държави членки, а не интегриран общ европейски подход към надзора. И това ме притеснява защото а, да се борим с мафията е все едно общинските полицейски служби а, да се координират а, по електронната поща или по телефона и да водат успешна борба с нея. Не става така. А по втория въпрос за публичните финанси, съгласни сме, че един финансов мехур не бива да бъде заменен с друг – Държавният дълг не бива да расте благодарение на мерките, с които искаме да преодолеем сегашната криза. Но има екологичен дълг, който също е огромен и той изчерпва природните ресурси и е огромен по размер не бива да се разглежда само една страна на уравнението. Разбира се, никак не е приятна действителността. Дилемата е тежка, но трябва да държим сметка за положението като цяло. По-нататък, по пазара на труда. Малко ме изненадахте. Слушах вашия колега Олафсон, парламентарната комисия по промишлеността. Вие казахте, първата отбранителна а, линия а, е а, неотложните мерки. Да, Втората отбранителна линия е активна политика на пазара на труда с квалификация и преквалификация на безработните. Аз очаквах да кажете, че между първата и втората отбранителна линия имаме отбранителна линия номер едно и половина. Така я наричам. Това е зеленото преобразование, което може да бъде постигнато. Някои стъпки се правят в парламентарната комисия по промишлеността в тази посока или най-малкото, така заяви вашия колега Олафстон. Няма ли тук известно а, противоречие и бихте ли конкретизирали позицията си? И по активната политика на пазара на труда, мисля, че трябва да се направи доста, защото трябва да бъдем много внимателни. Не бива хората да останат с впечатление, че ще намалим степента на закрила. Защото дори тези, които в момента а, имат работа, ще проявят още по-голяма предпазливост. Ако по алтруистични причини го правите, добре, но не забравяйте, че има едно практическо измерение, което работи в друга посока. Сега за данъчните измами и данъчните обежища. Те съвсем накратко бяха споменати. Моля ви по-конкретно да кажете какви конкретни инициативи предвиждате по време на вашето председателство. И последно, когато говорим с един глас, аз съм съгласен с колегата Булман. Вие изглеждате доста уверен, че на срещата на Г20 председателството и а, е, държавите членки ще говорят с един глас. Сигурен ли сте? Особено когато говорим за публичните финанси и за държавния дълг. Смятате ли, че Германия а, е, ще приглася на това, което вие казвате? Благодаря. Благодаря. Шведското председателство наистина не му е лесно. Ние имаме нов парламент, очакваме нов състав и на комисията и е, в момента е, преодоляваме финансовата криза. От е, години дискутираме за необходимите регулации и тази сутрин аз бях оплашен от това, което чух като прогноза от Американския конгрес, че капитализма и регулирането се противоречат. Тук в парламента ние искаме ясно повече регулации и казвам това съвсем ясно, защото Става дума за проект на Европейския парламент. Светското председателство трябва да се опита в подготовката на среща Г20 да изрази и да постигне по възможност единна позиция на европейските държави членки. И за това моята молба към вас е също и в рамките на консултациите в бъдещата комисия, надявам се, че това ще стане в шведското председателство, да предадете нашите изисквания на новия председател на комисията. Ние искаме а, съвсем ясно регулации и аз мога да кажа това от името на нашата а, парламентарна група, въпреки различните гласове, които се чуват от а, лагера на британците, на либералите в този парламент и на консерваторите. ние просто не искаме да бъдем е, безгласни, както макриви през последните години и затова искаме ясна регулация. Вие а, е, казахте нещо, което а, е, си записах. Има опасност а, да действаме много бързо. тази опасност е минимална. По-голямата опасност е когато действаме бавно. Ние не можем да продължим пътя на американците и на британците. На нас ни е необходимо европейско решение, което да съдържа регулация. Пазарна економика, социална пазарна економика означава свобода и отговорност. В много случаи ексцесивно беше използвана принципа на свободата и беше забравен принципа на отговорността. Ние имаме много по-голяма отговорност, отколкото тези 6 месеца, които обхваща председателството. И за това ви моля да се включите интензивно в преговорите за бъдещия став на комисията комисията. И то както по отношение на пакта за стабилност, така и на регулирането на финансовите пазари. Е, просто е, този парламент няма да се задоволи с е, решения, каквито бяха предлагани през последните пет години до сега. И за това ви моля най-сериозно да извършите необходимото проучване. Също така значи да проучите в, а, и да ни кажете в а, кой момент а, Швеция, която приветстваме тук, ще стане член на еврозоната, ако а, изпълнявате условията според правилата, трябва да станете член на еврозоната и тогава а, това би било шанс за шведското председателство да ускори този процес. Благодаря. Thank you, Madam Chairman. Благодаря ви, госпожо председател. Преди да коментирам представенето на шведското председателство. Не смятам, че става въпрос за английски, ирландски или някакъв друг проблем. Важно е, че сме всички заедно в процеса по решаване на проблема и няколко въпроса по сама, самото представене. Важно е това, което казахте за Лисабонската стратегия и това, че за съжаление а, ние искахме да сме най-динамичната, иновативна а, економика до 2010 и смятам, че не сме постигнали тази цел. И бих искал да ви попитам какви са според вас причините, че не успяхме да постигнем а, тази цел. Като погледнем към Америка, виждаме Yahoo и Google и други а, компании. Нямаме а, подобни компании в Европа. Трябва да помислим какви са предизвикателствата, пред които сме изправени. А, също така важен момент е свързан с застаряващото население на Европа. Вероятно бихме могли а, малко повече да а, обсъдим този въпрос в а, економическия, економическата комисия. Участвах в а, изборите а, за Европейски парламент и всички партии говориха за зелени работни места, зелена заето, зелени проекти, как а, ще се развият тези въпроси. Наистина ще е важно в Копенхаген да видим как а, се а, отразяват тези проекти и а, с нетърпение ще чуем доклада на а, свързан с зелените инициативи. Това, което господин Адел каза за подходящото законодателство, което предотвратява излишен риск. Много важни елементи има от този проект. системно важната информация, но въпросът за много от нас е, че това предложение наистина се стреми да отговори на много различни а, видове фондове. Едни хора говорят за фондове за хеджиране, други за друг тип альтернативни фондове, също и за а, компании, занимаващи се с инвестиции и тръстове. Трябва наистина много ясно да подходим към въпроса. Много е важно да имаме яснота самите ние. По-важно е да сме наясно и а, обосновано да се придвижваме напред, отколкото да се движим бързо. А, така че не съм сигурна колко бързо ще можем да постигнем целите, които вие очертахте. А, и смятам, че наистина е по-важно да, а, да се движим стабилно, отколкото бързо. И накрая също а, а, бих искала да а, попитам дали Швеция ще се присъедини към еврозоната преди Великобритания. Оле Шмета, Благодаря на господин Ван де Ланген. Искам да кажа, че ни трябва регулиране, но не лошо регулиране. В това се състои проблема. Не налагайте регулиране, което постига обратен ефект. Сега преминавам народния си език. Бях много доволен да приветствам двама шведски министри от дясно центристското правителство. Четири са политическите партии в него, нито една не е социал-демократическа. Имам същия въпрос като господин Ланген, като шведски гражданин. Не, че има а, някакво закононарушение, но шведската економика като че ли е по-добре да е вън от еврозоната, а, докато отмине бурята. В Париж бяха взети някои много важни решения. И а, не трябваше ли господин Болкенен да бъде там? Смятате ли, че Швеция ще бъде по-добре, по-добре в еврозоната? И какъв е графикът за приемане на еврото. Не знам дали финансовия министр споделя моето становище. Трябва да видим кога Швеция може да се присъедини към еврозоната. Е, имам обаче въпроси към е, министъра на финансовите пазари. Следя вашите е, изказвания през последните месеци и съм съгласен с редица а, позиции, които вие отстоявате. Но по възнагражденията и премиите да не забравяме, че Швеция е малка, отворена економика и ни трябва един балансиран подход. Дори социал-демократическите ни правителства – имаха балансиран подход към надзора. А сега чувам, че говорим за регулиране на фондовете за хеджиране, частните инвестиционни фондове. Наистина ли сме толкова балансирани, колкото е нужно? Не бива да изпадаме а, в капана а, на агресивната риторика, която чуваме понякога от Германия. Много важно е, е позицията ни да е вярна, за да можем да направим и правилна оценка. Благодаря. Следващия оратор. <clears throat> Благодаря. Имам един въпрос към господин Бърг. Вие казахте, че Европа трябва да говори с един глас. Вие казахте, господин Борг, че Европа трябва да говори с един глас, господин Борг, на срещата на Г-20. В началото на тази седмица госпожа Меркел, като германски федерален канцлер и френския президент Саргози, съвсем ясно поставиха изискването бонусите на банковите менеджери да бъдат намалени като една централна мярка за регулиране на финансовия пазар. Моя въпрос, какво е вашето отношение към това? Споделяте ли това решение? Би било важно да го споделяте, ако Европа трябва да говори с един глас. И вторият аспект говоря от името на Европейската левица. Ние напълно споделяме схващането, че трябва да се подобри надзора над финансовите пазари и не споделяме схващането, или по-скоро оценката, че надзорът не е проблем свързан с финансовите пазари. Ние смятаме, че проблемите са по-дълбоко, смятаме, че те не са само в надзора, но и в самите регулативи на финансовия пазар. И мисля, че този въпрос трябва да се проучи много по-дълбоко и много по-подробно и тези регулативи да бъдат променени това поне е моя призив на това място към вас да вземете предвид това, което казвам в момента. Т.е. да не гледате само към финансовия надзор, а да насочите погледа си в дълбочина. И една трета е, бележка. Миналата седмица в Япония имаше избори, смени се правителството и е много интересно е, да се отбележи, че е, новото японско правителство съвсем ясно посочи, че е, иска да се отдели от експортната ориентация на японската економика и да насочи усилията си към вътрешния пазар. Това са нови политически акценти. Каква е вашата оценка за тях? Именно предвид Лисабонската стратегия, която е много силно експортно ориентирана. to you. Uh, we have, after you finished on... Сега ще дам а, думата на двамата министри, след което ще чуем последните шестима оратори и имаме за това максимум 25 минути още. Благодаря ви. В такъв случай ще се постарая да отговоря накратко на въпросите и след това господин Одел ще а, ме допълни. Ако се върнем на публичните финанси и въпроса за тях и връзката с а, дълга, който имаме към а, околната среда, естествено трябва да се заемем и с двете страни на въпроса. Мислим за едновременно за пакта за стабилност и растеж, както и за дневния ред от Копенхаген а, и предстояща конференция посветена на околната среда там. А, наистина а, трябва да ограничим емисиите на въглероден двуокис и също така да а, гледаме строго на публичните финанси. Директивата за а, енергийното а, данъчно облагане също е особено важна и смятаме, че някои от тези решения наистина ще се отнасят както за публичните дългове, така и за дълга ни към околната среда най-вече свързаните с а, ограничаване на емисиите инструменти. Това са, може би, най-ефективните начини за да ограничим емисиите на въглероден двуокис, но все пак става въпроси, за които продължаваме да обсъждаме и наистина с сериозен интерес очакваме реакцията на комисията. Опитваме се по-ясно да отговорим на а, въпроса на Ламбърт на а, трите а, предпазни фронтови линии. А, по време на а, есента а, миналата година и в началото на тази година се взехме с една от тях. Разбира се, мерките по увеличаване на търсенето са в посока на компенсиране на увеличаващата се безработица. Ако не се повиши скоро заетостта, то тогава много трайни ще са вредите оказани на трудовия пазар. Трябват ни политики за активен пазар на труда, за да се увеличават а, уменията на хората, техните възможности, за да продължават те да търсят работа и да се развиват. Това е изключително важна задача. Интересни са взаимоотношенията в европейския трудов пазар и наистина те бяха много сериозно афектирани от финансовата криза. Така че тук имаме също така и структурни въпроси, с които трябва да се заемем. Що се отнася до данъчните обежища и юрисдикции, които не работят много сериозно за установяването на равнопоставеност между различните економически субекти, но смятам, че има много сериозен ангажимент от страна на Г20 да продължим да работим по този въпрос и а, бих искал да подчертая, че успяхме да, изправим, да изпратим общо европейско становище в Лондон, така че определено сме постигнали напредък по този въпрос. И така, моите очаквания за срещата на Г20 не съм толкова скептичен. Смятам, че наистина успяхме да определим основните точки на общата европейска позиция и становище. Що се отнася обаче до възнагражденията и премиите, наистина ще постигнем един общ европейски глас и становище също така и общ подход ще имаме по отношение на климатичните промени и пътната карта до Копенхаген. Не смятам, че трябва да се определят а, въпросите в, а, и, и да се абсолютизира отговорност срещу загуба. Трябва да имаме сериозна отговорност и не смятам, че а, свободата противоречи на отговорността с едни консервативни а, регламенти, с едни а, сериозни, стабилни правила, смятам, че биха се стабилизирали финансовите пазари. Бяха зададени след това няколко въпроса във връзка с Лисабонската а, стратегия и пътя ни към а, економика базирана на знанието. А, тук наистина има проблеми, що се отнася до продуктивността нямаме сериозен напредък, особено дългосрочно и в сравнение с Съединените щати. А часовете, работните часове, които работим в Европа, не, например, това не е въпрос, който дългосрочно решава а, проблема. Трябва да а, има повече предприемачески дух, повече предприемачество, повече а, е, научни изследвания и иновации. Вярваме, че ще постигнем някакъв вид политическо съгласие през декември и ще можем да предадем а, в, в този вид а, задачата на Испанското председателство. Различните альтернативните а, фондовете за альтернативни инвестиции, а, за които зададахте въпрос, тук искам а, отново да се върна на дългосрочния капитал и да споменавам проблемите в Русия през 98 нито пък а, нерегулираните субекти в, евро, в а, системата на щатите. Всъщност, липсата на регулация в някои от финансовите пазари е част от проблема – отново, за фондовете за хеджиране, строги правила, общ подход към поемането на риск. Това не е срещу пазара. Тези правила правят пазара по-ефективен. А въпроса за а, за а, присъединяването на Швеция към еврозоната. Няма да цитирам други лидери за това, че е твърде рано да се а, каже. А, проведохме референдум. Всички лидери на партии се съгласиха, че ще ни отнеме поне 10 години а, преди да отворим отново въпроса. А, действително, а, общественото мнение а, по отношение на еврото стана по-положително. Гледа се наистина на еврото като един стълб на стабилността в тези а, трудни времена. А, надявам се, че ще се предвижим напред по този въпрос, но разбира се, това трябва да е съпосочно с а, казаното по време на референдума и общественото мнение. Има, разбира се, и някои а, правни проблеми, които ние трябва да решим и не можем да а, се скрием от а, ясния факт, че ни трябва, а, разбира се, а, да имаме положителна обществена нагласа. А, аз, разбира се, бих гласувал няколко пъти да, но това не би пре, а, решило проблема. В срещата ни днес с съвета постигнахме съгласие с които а, и с това съгласие включваме а, допълнителни а, теми в нашата обща позиция, свързани с енергията и а, други важни теми, които ще използваме и по време на а, срещата в Питсбърг. Работим заедно с Германия и Франция а, и наистина много сериозен напредък постигнахме в тези обсъждания и бих искал да подчертая, че наистина имаме много добро сътрудничество. Различава се моята гледна точка за пазарите от тази на последния оратор. Моята държава е изключително експортно ориентирана. Това означава, че ние произвеждаме по-ефективно. Възползваме се от економическите нововведения, въвеждаме много бързо иновации. Смятам, че страните, които са експортно ориентирани, ще бъдат силни и в бъдеще. в бъдеще и за Швеция това наистина беше от полза в изминалите години. Благодаря. Кей Свинбърн попита дали вече събираме данни за да установим кои са системните рискове. Да, това в известен смисъл прави Европейската централна банка, това правят националните надзорни органи в банковия сектор още от 2001 година. Това беше началото на процеса Ланфалуси. Тогава започнахме да създаваме равно игрално поле, както се изразихме тогава за всички пазарни субекти. Проблемът е, че надзорът остана национален, а сега се опитваме да променим тъкмо а, този мащаб. Докладът а, на Деларозие е много добра отправна а, точка. На 23 септември. Пет законодателни досиета ще получим от Европейската комисия и искаме да работим съвместно с вас по всички тях. Много важно е проектът да бъде реализиран по време на шведското председателство. Това е нашата цел. През декември на Европейския съвет те да бъдат приключени. Филип Ламбъртс настоява за повече интеграция и по-малко координация. ще правим това, което е политически възможно. Според мен, сега сме свидетели на един процес и когато разработваме правомощията на трите надзорни органа на микроравнище, в много голяма степен става дума за интегрираност, а не толкова за координираност. Националните банки, разбира се, ще останат да функционират на национално равнище, но трябва да намерим начини да работим съвместно. И с удоволствие бих обсъждал този въпрос с вас и в по-големи подробности за напред. Да, бих гласувал с да а, на един референдум. Бих а, гласувал а, всякак за аз, на колегата от Швеция, разбира се, че ще отговоря на шведски. Да, аз... Макар, макар и да беше изключен а, микрофона, а, политически за Швеция страна, която е експортно ориентирана и економиката е отворена, по време на кризата за Швеция беше по-лесно да продава своята продукция, отколкото за останалите, с извинения към останалите. Така или иначе този въпрос по-големи подробности можем да обсъдим въпроса с вас. Дали е, бяха положителни или отрицателни последиците. Срещала съм се с много представители на шведския бизнес, които казват, че Швеция не пострада от кризата, кризата, напротив. Дали има отговорен, балансиран подход на председателството? Директивата относно управителите на фондове за альтернативни инвестиции обхваща една много разнородна група предприятия. И трябва много внимателно да се отработят всички правни и технически аспекти, за да сме наясно дали направените предложения постигат поставената цел, дали водят до а, последиците, към които се стремим. Много се радвам, че е вече е отбелязан напредък както в работната група на съвета, така и в взаимодействието с бранша. Те са много конструктивни, работят активно с нас и аз съм убеден, че ще предложим в крайна сметка един балансиран продукт. По-добро регулиране, което да се надяваме няма да е, утежнява бремето за отрасъла. Това е много важна част от финансовите пазари. И не можем а, да допуснем да има недостатъчно регулиране в тази посока. Но сте прав, трябва да се постигне необходимото равновесие, колкото и да е трудно това. Благодаря. Благодаря последните шести оратори са Йори, Пода, Хофмарк, Доменичи, Шонтиес и, и, и Питаге. Моля съвсем накратко <laughs> защото иначе няма да можете да чуете отговорите. Ако можете за минута а, да зададете въпросите си, ще бъде чудесно. Заповядайте. Uh, Нека задам въпроса си на унгарски. Според за, а, за да спазя новите правила, които приехме, въпросът ми е свързан с пакта за стабилност и растеж. Господа министрите отбелязаха, че има нужда от ясна регулация. Напълно съм съгласна с това но трябва да има и правила, които могат лесно да бъдат наблюдавани. Има няколко а, момента, в които няма как да игнорираме в нашите действия. Хората могат да поис... попитат съвсем основателно дали Европейският съюз може да приема правила, които не са приложими например, особено при процеса на то сериозния дефицит в много от страните членки. Дали шведското председателство има процес на обсъждане на а, този проблем, така че да избегнем един порочен кръг. Да, трябва да има растеж, а с такъв сериозен дефицит това е почти невъзможно. Имате ли идеи за някаква рационализация в областта на регулациите, която да е достатъчно подходяща, за да е приложима? И така този процент и половина плюс-минус разлика да бъде взет предвид. А що се отнася до правосъдието, ако инфлационните нива са, се определят а, а, на ниво европейски страни членки, а не само на, евро, на основа еврозона, това би било по-справедливо. Първо, първо, много се радвам, че са тук колегите, които познавам и от предишния мандат. Надявам се е, да продължим плодотворната си дискусия. Въпросите, които исках да е, задам до голяма степен, вече бяха зададени от е, моите колеги. Аз искам да предложа своето съдействие. В процеса на, на Г20 вие направихте една решителна стъпка – защото в действията се водите от необходимостта да бъдат отстоявани интересите ни. Но а, какво можем да направим ние допълнително, за да говори Европа с един глас? Благодаря. Заповядайте. Аз съвсем накратко ще кажа, че ми е приятно да ви видя вас двамата тук и това наистина е чудесно за а, Швеция и шведското председателство да участва в началото на този парламентарен мандат и тази комисия, когато правим първите стъпки, за да излезнем от кризата и как да бъдем по-подготвени за следващата криза. Много е лесно да влезнем в кризата, по-трудно е да излезнем. Въпросите свързани с огромните дефицити, с допълнителните свързани с това проблеми, как да имаме по-добра регулация на финансовите пазари, но трябва да обсъдим също така и как да имаме по-добри регулации във връзка с макроекономическите правила. Когато променихме пакта за стабилност преди няколко години и понижихме стабилността, а не, не да я повишим, а, както според мен би било по правилно. Част от проблема, пред който сме изправени днес, е, че много правителства, всъщност много страни имаха огромни дефицити и преди кризата. И това ни направи по-малко подготвени, по-слабо подготвени, отколкото бихме били иначе. Това е свързано, разбира се, и с обсъждане на това какви са правилата за държавните помощи, какви трябва да бъдат а, правилата за държавни помощи и дефицити в добри времена. Не, но ако не започнем обсъждането сега, ние никога няма а, да го започнем. Отново искам да кажа, че ми е приятно да ви видя тук днес. Благодаря. Един съвсем кратък въпрос. Безработицата достигна 9% и половина в еврозоната но този показател отразява динамиката с закъснение. Какво ще правим при растяща безработица? И въпросът ми е следния. Шведското председателство смята ли, че е настъпил моментът да се приеме един план с много по-големи ангажименти за възраждане на европейската економика? за да се насърчават инвестициите в инфраструктурата, научните изследвания и всичко необходимо на пазара на труда, както беше посочено и в Страсбург. Заедно с инициативи за по-тясно и пряко обвързване на финансовите пазари и инструменти с реалната економика. Готово ли е шведското председателство да поеме подобни ангажименти? Благодаря. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-сърдечно на представителя на шведското председателство и се надявам, че след днешното заседание е, той ще си тръгне с по-добро настроение от тук е, Господин Борк, аз идвам от Гърция и сега, когато тъкмо говорим по тези теми, в Гърция ще имаме предварителни избори, предсрочни избори и то в една много тежка економическа ситуация. Настоящото правителство в Гърция е консервативно и днес още веднъж повтори, че поставя изискване дефицита да продължи да се увеличава на съвета Екофин. Това беше дискутирано и най-общо как виждате тази мярка? Това означава, че срокът за намаляването на дефицита ще бъде удължен. И това е свързано с безработицата. И второ, ние имаме частни банки в Гърция, в публичния сектор беше решено да бъдат издадени облигации, имитирани облигации с 5% лихва и тези облигации са представени като гаранция в ЕЦБ и след това бяха отпуснати лихви от 1% и този капитал след това ще може да се влее в предприятията, които ще имат вероятно печалби от размер на 18%. Моя въпрос е следния, господин министър. Може ли или по-скоро не може ли да се намери друга възможност за пряко финансиране на потребностите на държавите членки, например директна финансова помощ от Европейската централна банка, за да бъде заличен най-сетне този спекулативен инструмент? Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на шведското председателство. Вие казахте, че един от приоритетите е, е безработицата. Вие говорихте за гъвкавостта на финансовите пазари. Аз съм убеден, че колкото по-гъвкави са пазарите на труда, толкова повече работни места могат да се създадат. И толкова по-бързо ще излезем от кризата. Аз съм за по-гъвкави пазари на труда. Но правилата на пазара на труда продължават да се определят от държавите членки. Къде виждате вие там приоритетите? Преводачите са съгласили да а, останат а, допълнително 10 минути. А, затова ни остават 7 минути за отговор на тези въпроси. Благодаря предварително преводачите. А, така ще поема аз отговорите и след това колегата ми ще ме допълни. А, господин Гюри зададе въпрос във връзка с пакта за стабилност и растеж и дали можем да се занимаваме с въпросите, свързани с заетостта и с дефицита едновременно и дали това ще заздрави процеса. Мисля, че трябва да бъде подчертано, че някои от а, страните, които имат високи нива на заетост или а, ниски нива а, на а, безработица като Швеция в първия случай и Холандия във втория, няма как да а, имаме много дългосрочни а, мерки за а, заетостта, които да са увързани с а, дефицитите. Вероятно, може би а, не сте а, тъжен, също искам да ви кажа, че сте напуснали съвета, но пък аз съм а, тъжен за това, че не работим вече с вас, но се надявам сега в а, тези различни позиции да можем да продължим съвместната си работа. Вие, разбира се, сте свършили много а, добра работа в предишната си позиция. Смятам, че можем да постигнем съгласие по важните теми, свързани с срещата на Г20. Оказанията, които имаме на този етап са доста сериозни. Беше повдигна след това въпроса как може да се подготвим за следващата криза. Смятам, че отговорът е ясен. Отговорът е трябва да изградим финансов сектор, който е много по-стабилен, високи нива на капитали, разумно отдаване на заеми, без създаване на финансови мехури, които видяхме пред, сме виждали в миналото. Смятам, че ще се справим с тази ситуация, когато тя дойде, ако имаме и по-динамични економики, колкото по- общ е въпроса, толкова по-общ е и отговора, но има конкретни а, въпроси, които са свързани с дългосрочния план. Следващият въпрос в отговор наистина виждаме някои от първите лястовици, така да се каже, но Европа е Европа. Когато когато е пролет в някои от южните страни, все още е зима в Стокхолм. И наистина мисля, че все още продължава зимата на трудовия пазар. и макар, че песимизмът отпада, в същото време а, сме наясно, че сме в, в един дълъг период, който ще бъде труден за трудовия пазар и трябва внимателно да подходим. Що се отнася до а, директното финансиране на а, общественото а, а, харчене от страна на Европейската централна банка, а, виждаме, че в някои страни а, има отражение а, това в а, а, тяхното емитиране на а, облигации, но смятам, че трябва да има сериозна дисциплина в това отношение. А последният въпрос беше свързан с това какво правим дългосрочно за гъвкавостта на трудовия пазар. Много от тези политики свързани с образованието, подобрена грижа за децата, а, стимули за а, работна дейност и а, данъчни инициативи. Повечето от тях са наистина национално ниво. Имаме общия подход от стратегията на Лисабон, но ключовият ключовите теми наистина са свързани с, изследователска дейност, образование, грижи за децата и те трябва да останат на национално ниво. Благодаря. Мисля, че чухме много изчерпателни отговори на вашите въпроси, за това аз ще се огранича в интерес на времето на вас и на преводачите да кажа, че само, че много ви благодаря за вниманието и търпението. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря, че е, дойдохте днес. Е, очакваме е, нова среща в края на вашето председателство. Една много бърза точка от дневния ред следва на 28 септември и на 29 септември е следващото ни заседание.